Señoras y señores, querida Дами и господа, госпожо комисар, госпожо, господин генерален секретар, Олга, Сузан, уважаеми приятели. Бих искал да ви приветствам в Европейския парламент в качеството си на заместник-председател на Европейския парламент – отговорен за многоязичието в нашата институция. Това е задача, е, която много ме ентусизира. Многоязичието е основен елемент от съществуването на Европейски парламент. Той е, то е от основно значение за нашата работа. Бих искал да изразя своите благодарности е, на госпожа Василио, която присъства тук сред нас. Тя е комисар отговорен за образованието, културата, многоязичието, младеща и спорта в Европейския съюз. Много се радвам също така, че господин Клаус Веле, който е генерален секретар на Европейския парламент, също можа да намери възможност да присъства на нашата конференция. Знаете, че днес е ден, на който се провежда и съвет, така че много се радвам, че те можаха да присъстват тук. А, ще ви дам възможност първо да чуете изказванията и след това с удоволствие бих направил и някои коментари. Много се радвам да видя такива изтъкнати гости тук днес. Това е много важна среща за нас, среща, на която са представени множество институции. Виждате колко много и колко важни гости присъстват тук. Бих казал, че тази конференция в този смисъл е безпредседентна за първи път се провежда такава конференция и вярвам ще ни е много полезна. Сред нас има представители на политическите органи, европейските институции, ректори и декани от европейски университети, директори на курсове и програми за обучение по конферентен превод от различни страни в Европейския съюз, както и Ливан, Китай – и страни от Африка и други страни. Представени са също и преводаческите служби на международни организации. И в никакъв случай не трябва да се забравят и постоянните представители, както и изследователите, които се занимават с новите технологии. Технологии много важни за нашата работа. И така бих искал да благодаря на Генерална дирекция конферентен превод и особено на моята колега Олга Космидо. Тя действително е духът на тази конференция и на тази генерална дирекция. И Сузане, е, която е дясната и ръка, също е тук и много се радвам, че конференцията е организирана по такъв блестящ начин. Сега нека първо да дам думата на госпожа Василио. Кипърското председателство работи отлично а, и дава пример на всички, включително и по отношение на връзките с Европейски парламент, така че много се радвам, че сте тук сред нас. Благодаря. Скъпи приятели, господин заместник председател Мартинес, уважаеми генерален секретар, госпожо Космидо, уважаеми ректори, дами и господа, за мен е огромно удоволствие да направя встъпителното изказване на вашата днешна ректорска конференция и особено защото в тази зала беше проведено моето изслушване пред Европейския парламент, преди да бъда утвърдена на поста комисар. Езиковото многообразие в сърцевината на Европейския съюз от самото му създаване през 50-те години на миналия век. Езиковото обучение помага на гражданите да се развиват в културно, социално и професионално отношение, отваря хората към многообразието, което е толкова съществено за нашата европейска идентичност. Ето защо един от моите приоритети като комисар е да подкрепям не само 23-те официални езика на Европейския съюз, но и около 60-те регионални и малцинствени езики в Европа. Обедена съм, че трябва да стимулираме езиковото обучение от най-ранна възраст. Преди десетина години в Барселона лидерите от Европейския съюз създадоха една амбициозна визия за езиково обучение и как да бъдат обхванати всички деца. Целта е да се подобри овладяването на основни умения, най-вече чрез обучение на два други езика, освен майченият език, и то от най-ранна детска възраст. Днес е съвсем естествено да се опитаме да направим равносметка колко полезна беше тази цел от Барселона и колко напредък сме постигнали, какви да бъдат следващите ни стъпки. Независимо от дълбоката економическа криза, основната цел на Европейския съюз не се е променила, а тя е да работим заедно за по-добро общество при пълно зачитане на нашите различия. Ние продължаваме да вярваме, че свободата, равенството, солидарността, многообразието могат да бъдат обединени в едно общо усилие. Езикът е изключително важен за постигането на тази мисия. Като комисар отговаряш за образованието, културата, езиковото многообразие и младеща, аз отделям огромно значение за приноса на езиковото обучение в развитието на обществото като цяло. И аз вярвам, че в един по-мобилен, взаимовързан свят езиковото многообразие се превръща в необходимост, която не може да бъде пренебрегвана. Днес ние говорим за нови технологии, за образование и това ни води и до понятието електронно обучение. Електронното обучение е инструмент, който се използва все повече от преводаческите служби на Европейския съюз в подготовката на нови конферентни преводачи в университети, партньори в Европа и извън Европа. Нови възможности се създават с последните две нови иновации. На първо място това е видеотеката с речи. Тя беше създадена през 2007 година от Генерална дирекция Устен превод на Европейската комисия и се използва от студентите за самообучение, на практика в всички университети, които са представени днес тук. Тази биотека в момента включва близо 2250 видеоклипове, които са с учебна цел или пък реални речи на всички официални езици на Европейския съюз, както и на някои езици на трети страни. Тези материали помагат на студентите да подобрят своето езиково познание, и да подобрят приводаческите си умения. Втората важна иновация са двустранните и многостранни виртуални занимания. Това са видеоконференции, които свързват приводачи от европейските институции с 15 партньорски университети в Европа извън нея. По време на тези виртуални занимания студентите получават оценка от професионални устни преводачи съгласно изисквания на европейските институции. Електронното обучение помага също и за обучението на преводачите в генералните дирекции по превод. И това е благодарение на специален портал за обучение. Така се подобрява качеството на устният превод, който осигуряват устните ни преводачи. Обучителният портал включва видеозаписи на тематични лекции от обучителните програми на генералните дирекции по превод или пък конференции, организирани по време на обедните почивки. Това е много важен обучителен материал за колегите. Използването на нови технологии в а, а, превода е нещо сравнително ново и излезе на преден план, особено по време на кризата с вулканичната пепел през пролета на 2010 година. Тогава беше ограничено използването на въздушен транспорт и трябваше да бъдат установени връзки с отдалечени места чрез видеоконферентни връзки. Спомням си как службите по превод в Европейската комисия се умяха да организират много бързо превод за заседание на комисарите, свързвайки комисари, намиращи се в различни точки на континента. Освен това, има и екологични съображения, свързани с въздушния транспорт, има намаление на бюджетите в европейските институции и държавите членки, Създават се нови възможности от технологичната еволюция. Всичко това изисква използването на новите технологии. Милиони хора виждат по какъв начин с техните смартфони и таблети улесняват ежедневието им. Ежедневието им. Подобни технологии могат да се използват и в професионалната среда. За да можем да използваме изцяло тези технологии, ако искаме да постигнем високо качество на вземането на решение, е наложително да използваме тези нови технологии. Освен това, използването на социалните медии, като Facebook, YouTube, са от важност. Преводаческите служби на Европейския съюз бързо осъзнаха комуникационните възможности, които се предлагат от тези медии, ги използват широко за да достигнат младежи е, и да ги привлекат към преводаческата професия. Да се противопоставяме на технологичните промени е безмислено. Технологиите революционеризират обществото в много области в целия свят, включително ново езиково обучение. И в частност, Интернет се превърна в средство, чрез което хората могат да се учат, да споделят информация, да се сътрудничат по начини, които не можехме и дори да се представим преди години. Но трайният успех е свързан с това студентите да бъдат обучени да си взаимодействат в онлайн средата. Интегрирането на технологията в обучението е, е жизнено важна, ако искаме да имаме обучени студенти, които да отговарят на нуждите на пазара трябва да интегрираме използването на технологиите в традиционните практики за езиково обучение, но трябва да докажем, че те са по-ефикасни. Не можем просто да ги използваме като самоцел. Технологията превръща, променя начина по който живеем. И не можем да оставяме на страна обучението. Възприемането на новаторството означава да се адаптираме към нови начини на учене и обучение – технологията няма да замени учителите по езици и няма да превърне лошите учители в добри учители. Освен това, тя не е някаква магическа пречица, която превръща незаинтересовани или нежелаящи студенти в бързо освояващи езици студенти. Технологиите не могат да превърнат в добър преводач един студент, който няма езикови дарби, няма нужната умение в общуването, няма ам, интерес, няма общи познания. Но технологията а, позволява а, на умелите преподаватели, а, на заинтересованите обучавани да разширят средата, в която учат извън традиционната класна стая. При обучението на конферентните преводачи е немислимо да на се учат те още на студентската скамейка как да използват екрана и терминологични бази данни. Ние трябва да ги подготвим за бъдещите заседания без материали на хартиен носител. Ние трябва открито да възприемем новите технологии и да ги използваме в максимална степен във всички области, включително в сферата на конферентния превод. В това отношение аз мога само да поздравя преводаческите служби на европейските институции, за това, че са в челните редици на технологичното развитие в техните сфери на компетентност. Когато говорим за използването на нови технологии в управлението, в обучението на преводачите и в професионалния живот на преводачите, аз искам да отбележа с удовлетворение, че нашите служби са на водещи позиции и са готови да споделят своя опит с университетите, с които си партнират. Този проактивен подход е изключително важен, за да гарантираме, че следващото поколение конферентни преводачи ще излизат на все по-взискателния пазар, и цяло подготвени за предизвикателствата пред тях. Дами и господа, искам да ви пожелая успешна и продуктивна дискусия. Gracias, señora Gracias, querida por tus palabras. Благодаря, госпожо комисар. Твоите изявления винаги са източник на голямо вдъхновение за нас. Сега давам думата на господин Клаус Веле, генерален секретар на Европейския парламент. Господин Веле е натрупал богат опит на различни позиции в Европейския парламент, така че той разполага с много подробни познания за функционирането на нашата институция, за работата на всичките структури. Господин генерален секретар, имате думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа. Днешното събитие е уникална възможност, не само за вас, но и за нас. Защо то е уникална възможност за нас? Защото сред нас са 30 ректори на университети, където в момента се обучава новото поколение преводачи. Знаем, че броят на преводачите все повече намалява. Знаем, че се съревноваваме за това да привлечем най-добрите устни преводачи. И тази конкуренция е много по-ожесточена, отколкото преди 10 години. Сега ще ви обясня защо трябва най-добрите ви студенти да работят тук в Европейския парламент. Ще ви изтъкна 10 причини няма какво да възразите по първата, защото на кого не би му се искало да работи за институция, спечелила Нобеловата награда за мир? Това въжи, разбира се, не само за парламента, но и за всички останали институции на Европейския съюз. Втората причина – Европейският съюз това е последната велика политическа визия, която все още е жива. През 20 век бяха изтъквани, разработвани не една и две велики визии за развитието на света, но те бяха тоталитарни. Европейската визия оцеля, защото не е тоталитарна, защото се основава на компромиса, на сътрудничеството, на съвместната работа и на преговорите. Третата причина, и ви моля да изложите всички тези причини на вашите студенти, е следната. Ако човек работи тук, той става непосредствен свидетел на промените. На промените на ниво Европейски съюз и на ниво Европейски парламент. Мога да цитирам само някои скорошни събития. Наскоро се проведе много оживено разискване, най-вече сред младите хора в Европейския съюз, във връзка с включването на споразумението АКТА за борба с фалшификатите. В това разискване се включиха, както казах, много млади хора. И Европейският парламент взе решение за това да не даде зелена светлина за сключването на споразумението. А що се отнася до финансовия регламент на Евро... за бюджета на Европейския съюз, Европейският парламент също е много интересно място за работа. Европейският парламент е онази институция, която гради демокрацията. Така че ако човек се интересува от демократичните процеси, парламентът е най-подходящият работодател. Ние от 60 години насам се борим за установяването на демокрация. В момента изпълняваме правомощия на съзаконодател. Надяваме се, че ще можем да установим контрол и върху много други важни процеси, свързани с новите економически условия и еврото. Петата причина. Тук в Европейския парламент от значение са аргументите няма точно фиксирано мълцинство, нито пък точно фиксирано мнозинство. Тоест, никой не може да наложи позицията си само по силата на това, че представлява мнозинството. На никого не можем да кажем, че греши само защото представлява мълцинството. Мнозинството в Европейския парламент се обединява около аргументи. Шестата причина. В Европейския парламент действат така наречените плоски иерархии. Защо? Защото всички членове на администрацията, които са убедени в своята важност, ще получат много решаващ, решителен отпор от страна на депутатите. Седмата причина. Тук цари предприемачески дух – трябва да разчитаме на предприемаческия дух. Вече от 60 години насам трябва да разчитаме на него, тъй като нямаме толкова много официални правомощия. И така, мотото ни през последните 60 години бе не разполагаме с много големи шансове, но се възползваме от тези, които имаме. Следващата причина. Тук, в Европейския парламент, предлагаме прекрасна среда за многокултурно общуване и многокултурно освояване на знания. Всеки ден работещите тук работят в една многокултурна среда, в която са представени 27 държави и 23 езика. Следващата девета причина. Тук можете да установите връзки с всяка една част от света. Европейският парламент има свои делегации в целия свят. Тоест имаме контакти в целия свят. И в този процес на установяване на контакти с света много важна роля играят устните преводачи. Десетата причина, която ще ви изтъкна за това, че трябва да привличаме вашите най-талантливи студенти. Ще я изложа под формата на въпрос. Знаете ли някое друго място в света, където постоянно се работи с 23 езика? Няма друга структура в света, която ежедневно работи с 23 езика, използвайки симултанен превод. Ако един преводач търси работодател, който да го изправи пред същински предизвикателства, нека дойде тук в Европейския парламент. queridas, queridas amigas y queridos amigos, después de escuchar a la, a la señora Vasilieva. Уважаеми приятели, чухме изказванията на комисаря Василио и на господин Веле. Може да им се наложи да напуснат залата по време на дискусията, която предстои, затова позволете ми първо да споделя няколко коментара с вас. Като заместник-председател на Европейския парламент, мога да кажа нещата открито, тъй като ние не сме длъжни като депутати в парламента да се придържаме към любезността във всеки един момент. И така, нека да ви кажа, че може да има чудеса, които се случват повече от веднъж, но аз лично за първи път присъствам на такава конференция в Европейския парламент, благодарение на госпожа Космидо и държа да се възползвам от това. Езиковото многообразие в Европейския съюз винаги е било много важно, от съществено значение за Европейския съюз. Същевременно то е и признак на нашата демократична политическа идентичност. Работейки в Европейския парламент, на всички тези езици, ние разпространяваме демо, демокрацията във всички останали институции на Европейския съюз. Те, бидейки по-административни по своя характер, може да не видят непременно необходимостта от езиковото многообразие, но ние допримнасяме именно с това. Разбира се, има и някои прагматични проблеми. А, и сега ще ви разкажа за тях накратко и ще ви кажа как се справяме с тях. Една от основните ми цели е, когато се сблъскваме с такива трудности, преводачите да са нашите съюзници в трудностите. Само така може да работи добре една многоязична институция. Как се случват нещата? Европейският парламент е единствената институция в международната сфера, където се работи с толкова много езици. Дори в Европейския съюз с всичките му доста сложни структури – в другите институции няма да намерите такова езиково многообразие. Никъде другаде езиковото многообразие не е толкова жизнено важно. При нас работни езици няма, докато в много от другите институции има подбрани някои работни езици, по съответни прагматични съображения, които няма да коментирам в момента. Но когато казвам при нас няма работни езици, всъщност трябва да уточня. Напротив, имаме 24 работни език. Да, 24, а не 23, защото вече се работи и на хърватски. И ако не бяхме започнали да работим и с хърватски, преди да се присъедини Хърватия, нямаше да може нещата да са готови за нейното присъединяване. И така, Европейският съюз иска да бъде основна сила в света, поради което се налага постоянно да поддържа връзка с останалите големи сили в света нашите съюзници и нашите приятели и останалите участници в този голям свят. И така много често се налага да работим и с арабски, и с руски, и с китайски, в зависимост от това с кого се срещаме за да работим заедно по общи проекти, като днешния, който ни е събрал тук. 24 езика, на които работим, както може да се досетите, изискват огромно усилие. Не само по отношението на по отношение на ежедневния начин на работа, виждате цялата зала заобиколена от нещо като аквариуми, кабините на нашите преводачи, но това не е всичко. Всички тези хора са свързани помежду си. Преводачите са от огромно значение, но и техниците са от огромно значение, защото само те знаят как е възможно технически това, което казвам аз, да стигне до вас. И въобще, цялата организация на наемането на преводачи и писмени, и конферентни изисква доста големи усилия. Работим в институция, в която всяка една казана дума, а пък в парламентите се говори много – се превежда симултанно на останалите 23 езика. Всяка една дума, която е написана, незабавно се превежда писменно на останалите 23 езика. Всичко това изисква изключителни умения и професионализъм – от всички, които управляват и ръководят системата и които извършват тези дейности. Моят приятел Клаус Веле спомена множеството предимства на работата в парламента. Като един дискретен човек, той не спомена нещо друго, че за преводачите и писмените преводачи и конферентните преводачи. Дори днес, в времената на криза, безработица няма. Може да не са толкова търсени като известните футболисти, но дори и някой от тях да намират по-добри позиции, смятам, че възможностите, които им се предоставят тук, са отлични и професията като цяло е прекрасна. Мога да говоря за това и отличен опит, така че на всеки един, който има желание да учи превод, мога да кажа, че това е отличен проект. Феноменът, явлението превод в Европейският парламент е нещо изключително магическо. Всеки Божи ден при нас идват множество посетители от всички страни в Европейския съюз, които идват тук, за да видят как работи Европейския парламент. И какво става? Идват, да кажем, 30-тина или 50-тина мои сънародници и испанци. Не всичките непременно високо образовани, хора, които говорят основно родния си език. И така. Може да се случи 30 гости от Испания да седят на някои от вашите места, където сте вие днес. А, и аз просто им казвам, включете осми канал и ще можете да слушате превода на испански. И лицата им се променят а, гледат ме и казват, добре, в залата говори мъж, а пък в ушите ми чувам, в ушите си чувам женски глас. Как, какво се случва? А, и аз им казвам, а, всъщност вие въобще не чувате гласа на оратора. Когато слушате осми канал, слушате преводачите в испанската кабина. Преводачите, които имат невероятната способност да слушат нещо, което се говори и едновременно с това да го трансформират и превеждат към родния си език. Хората са изключително впечатлени от всичко това, благодарение на тази система – те могат да бъдат граждани на Европейския съюз. Всъщност понятието гражданство е особено. В... Не във всички страни хората се чувстват истински граждани. На много места това е така от веки веков, но е, много от нас е трябвало да се борим за това усещане за гражданство за тази е, възможност да наблюдаваме и да следим какво правят онези, които вземат решенията, които ще се отразят на нас. И така, всеки един гражданин от моята родна страна може да дойде тук и да слуша всеки един дебат, който се провежда. И то народния си език. И тук е, стигам до един въпрос, който съм повдигал нееднократно в Европейската комисия. Е, в Европейската комисия всички служители говорят английски. Не познавам нито един служител в Европейската комисия, който да не говори английски. И ако се озовете в един такъв ам, ам, балон, ако щете, в който всички говорят английски, почвате да си мислите, че това е най-естественото нещо и всички по целия свят говорят английски. Но всъщност, помислете си, а, това съвсем не е така. В моята страна едва 5% са хората, които говорят английски, що годе добре, и едва 15% са онези, които поне нещичко разбират. И какво? Близо 80% от нашите граждани биха били напълно неспособни да следят дебатите в Европейския парламент, ако тези дебати не се превеждат на техния език, на техния роден език. Всичко това представлява един процес на изграждане на демокрацията. Всяко едно нещо, което се прави в Европейския парламент, може да бъде наблюдавано и проследено от нашите граждани. И само така гражданите могат да усетят тези проекти като свои, защото проектите тук не са за бюрократите, те са за гражданите. И за да ги разберат гражданите, те трябва да могат да проследят всяка една стъпка от всеки дебат тук на всички езици. Тук говоря за Испания, моята страна, но мисля, че това въжи за доста държави членки. Е, да, може би има няколко държави членки, където има 25-30% от населението, които говорят английски прекрасно, но това е сравнително рядкост. Ето сега да говорим за Кипър. Като бях там, да, от тримата шофьори на таксита ам, и ам, с които се опитах да разговарям, както и архиепископа на, на православната църква в Кипър. А, се оказа, че нито един от тях не, работ... не говори достатъчно добре английски, че да се разберем. Задавам им въпрос, те ми отговарят половин час, половин час. Въобще не се разбираме. А, и това води до трудности. Разбира се, а, има и възражения срещу езиковото многообразие. Казва се, много е скъпо. И да, действително, да се организира писмен и конферентен превод струва пари, но от друга страна, помислете си, всъщност това са злопотреби а, на евроскептиците, които се опитват да създават скандалите. Само а, за това говорят, а ако изчислим нещата, за 500 милиона европейци преводът, езиковото многообразие в Европейския съюз струва по едно кафе годишно. Петстотин милиона евро струва езиковото многообразие на Европейския съюз годишно за 500 милиона жители. Има страни, в които кафето струва доста повече от 1 евро. А същевременно езиковото многообразие е от огромно значение, за да можем да запазим своята идентичност и хората да могат да разбират нашите проекти и да ги прегърнат като свои. И накрая, Появяват се и онези, които казват, ама защо са ви преводачи? Служете едни машини, те ще превеждат. И аз им казвам, добре, напишете каквото и да било на в един документ, пуснете го в Google Translator и вижте какъв ще е резултатът. Сега, не знам какви ще са устройствата, които ще са ни на разположение след 30 на години. Знаем, че за последните 30 години до тук изключително много неща се промениха, но, честно казано, не виждам близки възможности в бъдещето за машинен превод, бил той писмен или устен. Разбира се, работи се много по този въпрос. В институциите ние сме пионери на новите технологии, то от доста време насам. сам и в комисията, и тук, а пък и в ООН, ни молят да предоставяме своя опит, защото нашият опит в работата с понякога цели 27 езика в едно и също заседание означава, че са ни необходими специални технологии. И тъй като няма никой друг по света, който е в такава позиция, постоянно трябва да поддържаме връзки с производителите. Самите производители не са си представили, че ще имат клиент, който да работи на толкова много езици, така че представители на производителите идват тук при нас на курсове, за да видят как работи системата, Опитваме се да намерим и повече място за кабини в залите. А, свиват се залите. А, виждате колко много аквариуми има тук, както казат. А, е, може би нашите приятели, преводачите, а, няма много да харесат това, което ще кажа сега, но може да се окаже, че в някакъв момент не всички преводачески кабини ще могат да бъдат в залата, в която се работи. Що се отнася до превода и писмения и устния превод, обучението по езици е от огромно значение. Комисията работи много активно в тази област. Обучението на студенти е също много важно и много се радвам, че то е включено във вашия дневен ред. С голямо внимание ще проследя дебата. Мисля също така, че е много важно да се обърне по-голямо внимание на хората като цяло. че в обозримото бъдеще едва 25% от населението ще могат да се справят без превод. И тук бих искал да поговоря а, не просто като а, заместник председател на парламента го отговорен като е, за езиковото многообразие, а изобщо като заместник председател на парламента искам да говоря за европейския проект. Изграждането на Европа се намира на много важен етап. Нобеловата награда е изключително значителна за нас. Тя ще ни даде възможност и мотивация да продължим да вървим по верния път и дори евентуално да ускорим усилията си. Да вървим право напред и да не се оставяме, да не допускаме да се забавим. Изглежда в момента кризата не е само економическа и финансова. Кризата сигурно дълго още ще бъде обсъждана, за да се разнищят нейните причини. Но тук в Европа вече 50 години тече един проект, който бе основан на солидарността в своето начало – но който, за съжаление, става все по-малко основан върху солидарността. Солидарният проект създаде много добра воля и ентусиазъм в много държавите членки и така стана възможност да се увеличат натрупаните познания и стандартите на живот в тези страни до неочаквани нива. Но в момента, в който солидарността се разпада поради нашествието на национализма, започва да се трупа все по-голяма неприязан към този проект. Бях преди няколко дена в Йоханесбург и много се развълнувах. Имахме среща с още Африканския парламент, т.е. представители на всички африкански парламенти. Говорихме за потребностите, свързани с целите за развитие на хилядолетието. И докато говорех, получих едно листче на трибуната и на него пишеше Европейският съюз е получил Нобеловата награда за мир. Спрях, замлъкнах, огледах се и съобщих новината. В една огромна зала Съобщих я и моментално, спонтанно цялата зала се вдигна на крака и ръкопляска 4 минути на новината, която им бях съобщил. Като имате предвид, че 80% от хората в Африка са се сблъсквали с ужасяващи проблеми с робство, с зависимост от страни като Франция, Великобритания, Португалия или Белгия. И след това, след всичко това, след всички тези кръвопролития и насилие по време на колониалния период, една от най-мрачните глави в историята – на европейските държави, която, слава Богу, е останала в историята, ще бъде изложена и в Дома на европейската история, който ще бъде изграден тук. Но представителите на тези страни, въпреки цялата тази част на историята, намират в новия европейски проект повод за огромно вдъхновение и реагират по този спонтанен начин. Как може един европеец да види такова нещо и да не настръхне? А, толкова силна беше моята емоция. Колкото повече остарявам, си давам сметка, че подобни събития могат да дават огромен мотив а, всеки един да продължи да работи. И аз също възнамерявам да продължа да работя много усилено в защита на езиковото многообразие и за да помогна да се разбират по-добре народите на нашите държави.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 Искам да благодаря на Клаус Веле, благодаря за присъствието. Можем да започнем първата кръгла маса. Comment, comment, comment tu fais maintenant Tu fais monter les gens qui vont parler là ou tu... Ou, Suzanne. Le dejo a, Sus a Susana. Sí. Susana, ¿quieres, quieres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 Vielleicht noch kurz eine praktische Anmerkung. Госпожа Алтенберг, предоставен ви е списък с езиците, на които е осигурен превод. На този списък виждате към кои езици можете да слушате превод. Освен това, има превод с китайски, арабски и турски. Има превод от тези три езика. Преминаваме към следващата част от проявата. Приветствам с добре дошъл господин Филип Кейла, директора на Евронюс. Ще му дам думата, за да поеме председателството на заседанието. Благодаря, благодаря на вице-президента на парламента и на госпожа Космиду за поканата да участвам в тази конференция. Знаете, че Евронюс е многоязикова новинарска а, верига, ние сме медия, ние не сме университетски център, имаме журналисти, които могат да се изразяват на 23 езика и те говорят по проблематиката на Европейския парламент, използвайки разнообразни езици. Искам да ви кажа, че неодавна констатирах, че и в Индийския парламент има много езиково използване, защото не всички говорят хинди или английски и се използват 20 други езика. Индийските депутати, както и европейските депутати, депутати използват слушалки, така че езиковото многообразие е по-широко разпространено, отколкото се го представяме. Искам да дам думата на господин Стефан Лопес, който е от Международната организация за франкофонията, постоянното представителство на организацията в Брюксел. Дами и господа, искам да благодаря най-напред на организаторите на тази чудесна проява, както каза преди мен заместник председателя Мартинес, това е чудесна възможност. да Има представители на почти всички образователни институции. Ние гледаме сега към бъдещето. Ние се намираме в центъра на Европа, в Европейския парламент, който е водещ демократична институция. За мен е удоволствие да участвам в тази конференция. Трудна е задачата ми да се изкаже след господин Мартинес, който толкова е разпалено говори преди мен. Но аз ще говоря по-скоро за езиковото многообразие и за подкопаването на това многообразие в света и какви са предизвикателствата, до които води това, как може да се опази това многообразие в обществото ни. Социолингвистите оценяват езиковото многообразие на близо 7000 езика, които са разпределени доста по различен начин под различните континенти. Близо 32% са езиците на азиатският континент, 30% на африканският континент, 19% в Тихоокеанския регион, 15% на американският континент и в Европа само 3% от световните езици. Така че ние сме доста по-скромни в сравнение с останалата част на света. Нещо, което е интригуващо, е, че колкото един континент е по-развит, е, колкото по-отдавна се развива, толкова по-малко на брой са езиците, които се говорят в него и това е един парадокс който е малко интригуващ и обезпокоителен също време с това. Има изследователи, които установяват, че има определена връзка между биологичното разнообразие и езиковото разнообразие в континентите, където биологичното разнообразие е застрашено, са застрашени и е, езиците, има също отслабване на езиковото многообразие. Тоест има определена връзка, която е интригуваща и е обезпокоителна в повече от едно отношение. Най-богатите региони, а, които имат най-голямо биологично разнообразие, а, в тях има 4800 езика, т.е. действително изглежда съществува такава връзка. Сред тези езици 26,5% се използват от общности между 100 000 и 10 000 души. 29,4% се говорят от общности между 10 000 и 1000 души и 25% се използват от общности от 1000 до 100 души. Поне в последните два или три а, случая е ясно, че някои от тези езици и голямо част от тези езици са под заплаха в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива. Между 50 до 90% от тези е, езици, и тук а, има различни университетски публикации, могат да изчезнат преди края на след няколко столетия. Затова трябва да се разбере кое води до тази ерозия. според етнолозите, подкопаването на многообразието е свързано с различните форми на политическа, социална и економическа организация на общностите и характеристики тук са рационализацията, концентрацията, стандартизацията, създаването на норми. Всичко това предизвиква политическа централизация между правителствени, многостранни структури, до економическа глобализация, до социална урбанизация, концентрации в а, а, общностите. И тези процеси не винаги показват реалното съотношение е, и има известна естествена селекция и това може да доведе до културно изключване и до намаляване на многообразието. Някои езици са изключени от е, използване от е, определени общности и се маркализират. Е, осем са езиците, които се говорят е, от общности които са над 100 милиона души. Това са китайски, английския, малайският, испанският, португалският, арабският, френският и хинди. Някои се говорят от общности, които са по-локализирани от останалите и те са свързани с национално пространство, докато други са разпространени в повече континенти, повече национални пространства. Сред тези 8 езика а, има 3 а, групи. Китайски, а, малайски и хинди са езиците, които принадлежат на една суперцентрална локализирана група. Испанският, португалския, арабския и френския са също на суперцентрално ниво, но те са по-дифузни поради колониалното минало. Е, и най-сетне английският език, е, който е достигнал ниво, което наричаме хиперцентрално ниво, широко е разпространен също поради колониалното минало и се превръща се превръща в истински социален кодекс, на който надхвърля културната общност, в която се е употребява преди. Господин Мартинес каза как се налага европейският в европейските институции английският език, но това не е явление, което а, се отнася само за европейските институции. Той има широко разпространение в други институции. Е, той е свързан с е, някои области на човешката дейност, като се изключват е, другите езици почти изцяло. Оказва се, че естественият процес на социално израстване, към които се стремят всички хора, водят до отдаване на предпочитание на освояването и използването на супер или хиперцентрални езици. Като оставим на страна политически коректните изказвания за насърчаване на езиковото многообразие, за културното многообразие и на езиковото многообразие, ситуацията, която виждаме, се развива и тя води до ерозия на езиковото многообразие. Или езикът ще изчезне, или пък ще се използва в ограничени случаи или функционалното пространство, в което се използва, се съкръщава, тези езици не могат да се използват в някои сфери на човешката дейност и остават изключени от нея и бъдат замествани от супер или хиперцентрални езици. Тази динамика кара използващите тези периферни или централни езици, да ги използват в по-малка степен, всеки ги използва в собствената си а, сфера на дейност, но не ги предават по-нататък на децата. И по същия начин а, тази а, динамика кара а, елитите, които използват тези езици периферни или централни езици, да остават в тази област на супер или хиперцентралните езици. И както каза господин Мартинес, те говорят език, който не се говори. Не само не се говори, но не се разбира от една голяма част от обикновените хора. Независимо от усилията, които се проявяват от образователната система, от обществото и опитите да се разпространи езиковото многообразие, включително в големите институции, Европейският съюз, има препоръки на комисията държавите членки да работят в сферата на езиковото многообразие. Има програми, които са посветени на тази дейност. Те не са чак толкова много. Ние а, сме за тези програми. Освен това, съществуват и някои страни, които са в по-неблагоприятно положение в Европейския съюз, където езиковото обучение на множество езици не е на нужното ниво. Ние имаме контакти с представители от тези образователни системи, от тези учебни заведения и те ни казват, че използването на различни езици в образованието е нещо, което е лесно за северните държави, за обществата, които са по-привилегировани, но за нас това е трудно. Нямаме нужния капацитет. и условията както за преподавателите, така и за учениците не са достатъчно добри. И става дума за общества, които са много езикови, но това не се отразява в учебната система. Тази динамика води до отслабване на загуба на функционалност на някои периферни, централни и дори на някои суперцентрални езици. Това води до една социо-економическа дихотомия. Създава се една истинска демократична пропаст от една страна между елитите, които говорят тези суперцентрални и хиперцентралният език и останалите. И както каза господин Мартинес, ние всички тук и най-вече вие е, имате отговорност в образователната система да насърчавате демокрацията. Това е особено важно за този парламент, за Европейският съюз като цяло. Тези, които участват в европейския проект, са запознати с трудностите, да се общува с обикновените хора в Европейския съюз. Господин Мартинес спомена, че в контекста на една толкова сериозна криза, в която се намираме и при която има влушаване на имиджа на Европейския съюз, независимо от всичко, което се прави, представителите на, на хората считат, че хората не разбират това, което се прави в Европейският съюз. И това води до фрустрация, фрустрация сред хората, които не могат да говорят, не могат да се изразяват. И те се създават негативна представа. Много е трудно да имаме положително представяне на нещо, което не разбирате, което не владеете. Това въжи за Европейският съюз, както и за останалите институции, за останали сектори, които не са свързали с европейският проект, в които хората не са включени в дебата. Има един социален континуум. От една страна имаме елитите, които използват е, бюрократичен език. Е. Това са хора, които формират нещо като олигархия. И те водят дебат е, в собствения си кръг, в език, който владеят. Може да бъде супер или хиперцентрален този език, които живеят в нещо като балон. Те решават какви решения да вземат. И след това се чудят, че хората не ги разбират и понякога дори ги отхвърлят чрез демократичния процес. От друга страна, разбира се, са обикновените хора, които не разбират за какво става дума, които остават с впечатлението, че са изтласкани в периферията. Те са избрали своите представители дори тук в Европейския парламент и те заседават в различни нива, на дипломатическо ниво или пък тук в Брюксел. Те могат да бъдат е, също и част от университетите. Но навсякъде се използват едни и същи е, езици. Тази ситуация изправя обществото пред едно предизвикателство и поставя хората в една двойна диалектика, която трудно се управлява. Организация, която е цивилизоваща, от една страна тя обогатява обществото, а от друга страна води до неговото обедняване от гледна точка на езиковото многообразие, което води и до отслабване на демокрацията. Рационализирането на някои процеси, на някои действия създава ефекта на доминирането, което изключва хора. Универсалната динамика, която изисква сближаване в обществото, води обаче до изключване до свиване на идентичността. Тези, този ефект на свиване на идентичността води а, до фрустрация, до безпокойства а, сред хората. Те не разбират а, смисъла на дебатите. Изправени пред а, тази ситуация, организации като Европейският парламент, Европейската комисия, някои държави започват да създават езикови политики, които са свързани с регламентирането, с статута на езиците, с реформата на езиците. Или са свързани с режима за устен превод, с режима за писмен превод, който се използва. също образованието, обучението за предаване на тези езици. Чрез използването в днешно време и на съвременните технологии, които трябва да подпомагат, а не да подменят устните и писмените преводачи. Европейският парламент и общо в Европейския съюз трябва да бъде направен избор. И както каза господин Мартинес, това не е нещо, което се прави случайно, а израз на политически избор. Става дума за пълен езиков режим при устния превод използването на писмен и усментен превод на всички официални езици. Това е въпрос на политически избор и всеки има възможност да се изразява на собствения си език и да бъде превеждан от професионалисти, от лингвисти, които освен обаче владеенето на езика са хора, които могат да предават смисъл, които служат за мостове между културите. Тук казахме, че има нещо като аквариуми. Може би това е добра метафора, тъй като в този аквариум имаме чудесни рибки, които могат да лавират между различните култури и то с голяма лекота. Понякога с по-малка лекота. Някои могат да се опитват е, да е, не се намокрят или да не се отдавят. Трябва да се насърчава езиковото многообразие. Едва ли трябва да ви обещавам всичко това, тъй като вие сте убед... убедени. Колкото по-развито е езиковото многообразие, колко повече се използва то в езиковото обучение, толкова повече ще се стигне до промяна. Понякога на промяната се гледа като на нещо негативно, защото да се превърнете в нещо друго означава да бъдете възприемчиви към другостта, ние се намираме в свят, в който се нуждаем от толерантност, а не да се боем, боим от другите, да проявяваме любопитство към другите. Когато човек говори множество езици, той знае в каква степен а, той а, отваря неговото съзнание, каква чудесна възможност му дава това познание а, да вижда нещата през очите на другите. И затова гледането само пред, е, през един филтър е твърде беден начин за възприемане на света. Всеки език ни дава гледна точка към света, която е по-различна и по какъв начин е организиран този свят. Ясно е, че това е един начин да се променяме и а, да се извършва обмен чрез езика. Колкото повече се освояват езици, а, толкова повече а, хората се отварят към другите. В заключение трябва да кажа нещо, по-реалистично. Ние говорим за езиково многообразие и подкопаването на това многообразие, то е реалност. И един доклад в Европейския съюз, например от Евробарометър, показва, че всички са убедени в ползата от езиковото многообразие. Въпреки това обаче се констатира, и тази анкета ясно го доказва, че има намаляване на владеенето на езици, на тяхното многообразие, на езикова несигурност на онези, които смятат, че говорят даден, даден език. И това е много обезпокоително. Хората не само говорят по-малко на брой езици, но а, те се изразяват все по-зле на езиците, които владеят. И често те прибягват до този хиперцентрален език, аз съм пътувал много в различни страни и имам малко съмнение, доколкото това е удачно. Много неща трябва да се направят, за да се убедят хората, студентите, които са нашето бъдеще, в необходимостта да овладяват нови езици, трябва да се направи много, за да се убедят всички, включително членовете на елита, които трябва да се доверяват на устния превод в по-голяма степен, отколкото на собствените си познания на чужди езици. Да използват езика, на който могат най-добре да се изразяват и който е израз на тяхната идентичност, и да оставят на устните преводачи да направят връзката с останалите култури, тъй като за това става дума тук. Не става дума да се превежда нещо дума по дума. Става нещо, дума за нещо много по-различно, а именно хвърлянето на мост между културите. Образованието, обучението, може би и новите технологии – могат да дадат а, своя съществен принос в това отношение. Колкото повече работим в тази посока, използвайки установените традиции на Европейският парламент и на европейските институции като цяло, толкова по-добри ще бъдат резултатите. Благодаря. Euh, Благодаря, господин Лопез. Сега имате дума за поставяне на въпрос. Аз лично имам въпрос към господин Лопес. Отношението на европейските институции към езиковото многообразие. Европейския парламент изцяло го спазва, използва 23-те официални езика на Европейския съюз. Да, аз не видях, че има два етажа кабини и ми се струваше, че има само девет кабини. Но така или иначе, трябва да кажем, че Европейската комисия използва работни езици. Вие казахте, че липсата на езиково многообразие създава неразбиране, свиване на идентичността. Считате ли, че всичко това има еднакъв израз в Европейската комисия и Европейския парламент, защото ми се струва, че Европейския парламент е малко по-иммунизиран срещу това свиване на използването на езици. Тоест, виждате ли някаква нуансираност между двете институции? Искам да кажа, че Европейският парламент трябва да бъде по своят характер бдителен за прилагането на езиковото многообразие, тъй като един избран депутат трудно може да пренебрегне езика на хората, които са го избрали. Ако забрави, когато взема думата, кой го е изпратил в този парламент, трябва да има основания за безпокойство. Трябва да има инициативност в това отношение от страна на депутатите. Трябва да има воля на Европейския парламент да внимава да не бъде подкопавано езиковото многообразие. Но считам така или иначе, че Европейският парламент е пример за езиково многообразие. Комисията е в по-различно положение. Комисията по своя характер не е част от е, демократичния дебат. Тя има по-скоро технически е, функции, е, тя има право на законодателна инициатива по различни теми и всички, които следят развитието на европейския проект, виждат колко бързо се развиват нещата и че трябва непрекъснато да се догонва нещо. Парламентът също има какво да направи, но трудността в комисията е да се запази идеята, че трябва да се действа бързо, ефикасно, да се реагира бързо на това, което се случва в света, но при пълно спазване на прецизността. Защото един сложен дебат, какъвто се води в комисията, може винаги да се води на езици, които не се владеят добре от тези, които ги използват. Съжалявам, че трябва да го кажа. Аз можех да говоря пред вас на немски или на английски язик, но не го направих. Аз избрах езикът, който е моят майчен език. Читам, че Европейската комисия е изправена пред предизвикателство, с което трябва да се а, справи, защото докладът го показва, че има отслабване на езикото многообразие и в заключение искам да кажа, че аз вярвам на индивидуалната отговорност. Аз съм част от международна а, организация, в която а, участват 77 държави. Европейския съюз не е нещо абстрактно. Той се състои от държави членки. Държа... Държавите членки са а, институциите. И а, те трябва ли да се отказват от своята идентичност, а, когато влизат в една такава международна а, система? Те трябва да са носители на това многообразие, от тази мъничка частичка на многообразието, на културното многообразие, чието носители сме всеки ние. Те трябва да предават опит, знания и е необходимо вие в качеството ви на преподаватели да създадете сред студентите подобно разбиране. Не е нормално да има езикови мълценства. Всеки трябва да е със съзнанието, че е носител на културно-езиково многообразие. Това не е задължение на комисията. Естествено, комисията не може да налага на всеки функционер как да се изразява, на какъв език да се изразява. Всеки носи лична отговорност за това. Има ли въпроси от а, залата? Mon nom est Marco Benedetti, je suis directeur général des services d'interprétation. Аз съм Марко Бенедети и съм генерален директор в Генерална дирекция писмен превод на Европейската комисия. Аз споделям казаното от господин Лопес с изключение на това, че има трудност в дебата, когато няма езиково многообразие. Аз не, не считам, че нашите преводачи не могат да се справят с предизвикателствата, защото те го правят ежедневно. Истина е, че скоростта и броят на срещите в Европейската комисия, липсата на преводачески ресурси в света не дават възможност на Съюза, включително на Европейската комисия, да имат на пълен езиков режим. Службата, която имам честа да оглавявам, осигурява превода и за съвета на министрите. Всички заседания на съвета на министрите а, използват пълен езиков режим. За демократичния дебат, за който стана дума тук, а, а, се уважава на това ниво. Комисията твърдите, че не е толкова езиково многообразна, колкото парламента, но службите на комисията, мога да ви уверя, аз съм сред тези, които държат на качеството на езиковото многообразие и на сътрудничеството с университетите. За нас езиковото многообразие също е приоритет. Благодаря за тази, е, това прецизиране, господин генерален директор. Има ли други желаящи? Ако няма, в такъв случай е, бихме могли да приключим по тази кръгла маса. Считам, че ние се движим по график. Благодаря, господин Кайла. Благодаря и на господин Лопес за интересното изложение, казва госпожа Алтенберг. Ще направим почивка за кафе, както ви обещахме но си заслужава след това отново да се върнете в залата. 16.30 часа ще продължим с интересно разискване за университетите и по-точно за възможностите за финансиране на програми за мобилност. По време на почивката ще направим обща снимка, така наречената семейна снимка. Тя се прави не само в съвета на Европейския съюз. Ако искате достъп до Wi-Fi мрежата, можете да се обърнете към съответния щанд извън залата. Унези, които участват в или се интересуват от схемите за безвъзмезно финансиране на университетите, могат да се обърнат към моя колега Емилио извън залата. Той ще ви даде съответната информация.

I would like to welcome you back to this. Добре дошли на кръга от разисквания за Еразмус, мобилността и съвместните програми. И ако ми позволите, ще премина към родния си език, турски. Ще дам възможност на талантливите си колеги да ме преведат към 23 езика. Добре дошли, госпожи и господа. Както знаете, темата на днешното разискване е Erasmus Mundus, мобилност и съвместни магистърски програми. Това е една много важна тема, тя е важна от гледна точка на финансирането на университетите. Освен това, провеждането на съвместни магистърски програми е от все по-голямо значение в днешния свят. Живеем в условия на економическа криза и за това програми от рода на Erasmus Mundus са от особено голямо значение за оцеляването на университетите. Благодаря на организатора на днешната проява на Европейския парламент. Позволете ми сега да ви представя участниците в подиумната дискусия. Това са важни личности. Сред тях е господин Вито Борели, ръководител на отдел към Европейската комисия, който разработва програми по Еразмус. Давам думата на господин Борели. Благодаря. Благодаря ви за отправената към мен покана да ви представя програмата Erasmus Mundus. Трябва да кажа, че съм изпълнен с известни опасения, тъй като вземам думата след много категорични изказвания с политическа насоченост. Изпитвам известни опасения във връзка с това, че родният ми език е италиански, а днес ще се изкажа на английски. Но пък съм представител на Европейската комисия, за която до тук неведнъж бе казано, че не е сред институциите, които особено насърчават езиковото многообразие. И действително повечето от нашите срещи се провеждат на работните ни езици, да не кажа дори на работния ни език – няма да конкретизирам кой е той. Ще използвам английски език, тъй като когато ежедневно говорим за академичната мобилност и академичния обмен, използваме английски. Темата на днешното заседание е езиковото многообразие и новите технологии в световен мащаб. И може би не смятате, че тя има пряка връзка с програми като Erasmus Mundus, но според мен има много силна връзка между двете. Въпреки честите критики, които се отправят във връзка с обучението, тъй като то се провежда на английски език, трябва да кажа, че още от самото начало Еразмус Мундус е насърчавал езиковото многообразие и използването на езиците на държавите членки. Настоявали сме за това задължителните програми в предмети, извинете, в учебните програми да се изучават на езиците на съответните държави. Що се отнася до дисциплините, които предлагаме по докторските и магистърските програми към Erasmus Mundus, то трябва да кажа, че не предлагаме достатъчно програми в областта на езиковото обучение. Традиционно академичното сътрудничество в международен мащаб винаги е залагало повече на социалните науки, на естествените науки. И много нисък е процентът на курсовете, които предлагаме в областта на хуманитарните специалности. От тези малобройни курсове и програми също много малък брой поставя акцента върху езиковото обучение, изучаването на езици. Но на ниво докторски и магистърски програми, може би просто не се прави естествена връзка с чуждоязиковото обучение. Не се предполага, че следва в такива програми да се изучават чужди езици но това не би трябвало да ни пречи да отчетем езиковото многообразие при разработването на програмите си, да отчетем неговата значимост, например от гледна точка на малцинствените и регионалните езици, както и от гледна точка на съвременните технологии и устния превод. Позволих си да отправя към вас тези уводни думи, за да поставя в определен контекст и темата на днешното ми представяне. В него ще поставя ударението върху програмата Erasmus Mundus в настоящия и вариант. Нека преди това накратко ви припомня политическите цели, залегнали в програмата Erasmus Mundus. Те повече или по-малко се покриват с целите, разработени през 2004 година, когато бе създадена тази програма. От една страна, целите на Erasmus Mundus са да повиши качеството на европейското висше образование по пътя на международното сътрудничество. За тази цел насърчаваме разработването и реализирането на съвместни програми. Те се разработват от консорциум от европейски университети, като има възможност, разбира се, и за участието на партньори от страни извън Европейския съюз. Друга цел на програмата Erasmus Mundus е да подобри обучението на човешки ресурси, на кадри. Това е особено важно сега, в момента на недостатъчен брой работни места и на економическа криза. В този момент е още по-важно да дадем възможност на възпитаниците на университети за успешна професионална реализация. Друга важна цел на програмата е насърчаването на диалога на междуличностно и междукултурно ниво. За осъществяването на тази цел е особено важно да отчетем и необходимостта от преподаване и изучаване на чужди езици. Мярка, която европейските университети са в състояние да осъществят. Програмата Erasmus Mundus е насочена най-вече към студенти извън Европейския съюз. Тя им дава възможност да учат в европейски университети. Друга цел на програмата е да насърчи развитието на Европа като център за върхови постижения в областта на обучението и освояването на умения и знания в света. Така, програмата допринася за повишаването на конкурентоспособността на Европейския съюз в световен мащаб. Няколко думи за структурата на програмата. Между 2004 и 2008 се осъществи първата фаза. Сега се намираме във втората фаза 2009-2013 година. От 2014 година нататък Европейската комисия предлага да се прилага програмата Еразъмчки. Това ще бъде продължение на програмата Erasmus Mundus. Ще включва програмата Erasmus Mundus, Леонардо да Винчи, програма в областта на спорта и други. Това ще бъде една всеобхватна програма, към, в рамките на която ще се прилагат и мерките, които към момента прилагаме по Erasmus Mundus. Дейност номер едно е гръбнакът на програмата. Тя дава възможност за сътрудничество между университети от Европейския съюз и университети извън съюза с цел осъществяването на съвместни магистърски и докторски програми. В рамките на тази дейност се предлагат стипендии, както казах, най-вече на студенти от страни извън Европейския съюз. Такива стипендии се предоставят и на научни работници от страни извън Европейския съюз. От 2009 година насам по тази дейност се предлагат и стипендии на студенти и академични работници от Европейския съюз. Но не това е основно основната цел на тази дейност. Тя е насочена основно към страни извън Европейския съюз. Дейност номер 2 също е насочена към сътрудничество между университетите, но не по линията на съвместни програми. В рамките на тази дейност се изграждат платформи за обмен между... на студенти, за академичен обмен Предоставя се на студентите възможност за кратък престой в даден университет. По дейност 3 се осъществяват така наречените проекти за популяризиране, както ги наричаме ние. Те се осъществяват не непременно на ниво университети, могат да бъдат реализирани и от други структури, в това число и международни, които насърчават сътрудничеството в областта на академичния обмен. Това са, например, проекти, по които се организират семинари, провеждането на проучвания и други. Целта им е справяне с предизвикателството на интернационализирането на висшето образование. Няколко цифри, за да ви дам представа за мащаба на програмата. През изминалите 8 години е била предоставена подкрепа за 150 съвместни магистърски курса, 50 съвместни докторски програми, 50 действия в рамките на две партньорства за обмен на студенти и 60 действия в рамките на три проекта за повишаване на популярността. Що се отнася до стипендиите и мобилността, в рамките на съвместните програми по дейност 1 през изминалите 10 години сме предоставили стипендии на над 15 000 студенти и студенти-докторанти от целия свят и на над 2000 преподаватели. В рамките на дейност 2 сме предоставили подкрепа на 25 000 студенти и преподаватели. Тук цифрата е по-висока, както виждате, тъй като предвиденият престой е по-кратък. До края на програмата през 2013 година очакваме да предоставим подкрепа и по двете дейности на около 50 000 души. Кои са страните, които най-активно участват в обмена по програмата? На първо място е Индия, що се отнася до стипендиите за студенти. На първо място в областта на междуинституционалното сътрудничество са Съединените щати. Китай е на второ място и в двете области. А страните Брикю играят също много важна роля. Това въжи и за някои африкански страни. Етиопия, например, е страната, от която получаваме най-високия брой заявления. Може би това се дължи на факта, че университетите провеждат много ефективни кампании за повишаване на осведомеността за програмата. Може би се дължи и на ефективните действия на представи... делегацията на Европейския съюз в Етиопия. Ще ви изложа и някои странични действия, които се провеждат в рамките на Erasmus Mundus. Те са насочени към гарантирането на устойчивост на програмата. Пример за една такава инициатива са клъстерите по Erasmus Mundus. Тяхната цел е да се използва ефекта на взаимодействието и да се очертаят добри практики в рамките на нашите проекти. Създадени са пет клъстера – устойчивост, пригодност за трудова заетост, признаване, регионални проекти в Азия и тематичен клъстер, посветен на измененията в климата. На екраните виждате и съответните страници в интернет, където можете да получите допълнителна информация. Има и още една инициатива, съкръщението на английския МКВА. Тя е насочена към контрол на качеството на курсовете. В резултат от тази инициатива бе изготвено ръководство на качеството което може да се ползва от вече участващи в програмата или от потенциални участници. Установили сме и критерии за върхови постижения, които също са включени в това ръководство. Обучение в Европа е друга инициатива, по която даваме насоки на студенти, които искат да учат в европейски страни. по места в съответните държави има национални информационни страници в интернет, където има информация не само за програмите по Erasmus Mundus, но и за стипендии, предоставени от съответните държави. И следващата инициатива, според мен, е сред най-успешните ни. Става дума за Асоциацията на стипендианти и бивши стипендианти по Erasmus Mundus – Установява се връзка между отделните стипендианти. Това е едното предимство на програмата, а другото и предимство е, че програмата се популяризира. Към момента в асоциацията членуват 7000 стипендианти и бивши стипендианти. И може да се каже, че те са като един вид посланици на нашата програма по света. Надяваме се, че нашите стипендианти, след като приключат с обучението си тук, ще се завърнат в своите родни страни и това за нас е една възможност е да повишат популярността на програмата и на Европа като цяло, което пък от своя страна има положителен економически ефект. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Борели. И ако нямате нищо против, ще дам възможност за въпроси, след като се изкажат и останалите. Сега ще дам думата на госпожа Декирос. Тя е ръководител на програмата Жан Моне. Познавам я от много дълго време, но връзката ни е била по електронната поща. Затова днес за мен е особено удоволствие да се запозная с нея лично. Тя ръководи отдел политика в областта на многоязичието към Европейската комисия. Благодаря много. Много се радвам да ви видя отново в такава прекрасна среда. Подготвил съм презентацията си на френски и на английски, но ще говоря на испански. Въпреки, че всъщност е, професионалният е, език в тази област е по-скоро на английски или на френски. Защо искам да постъпя по този начин? Ами, защото след вдъхновителното слово на заместник-председателя Мартинес, не мога да не последвам неговия пример. знак на уважение към него трябва да говоря на родния си език е, сега, в тези е, трудни времена за Европейския съюз. И така ще говоря основно за възможностите за финансиране. Как плащаме за обучението по езици в Генерална дирекция култура и образование. В момента всичко се организира в рамките на многогодишна програма от 2007 до 2013 година. Става дума за програмата за обучение през целия живот. Виждате на екрана основната информация с тази програма, как можете да намерите в интернет и прочие. Виждате и структурата на тази програма. Тя е разделена на четири основни хронологично подредени програми. Комения за училищата, Еразмус за университетите, Леонардо да Винчи за професионално образование и Грунтвик за обучение на възрастни. Също времено има и други програми, които могат да покриват всички възрасти за Жан Моне, която покрива европейските институции и програмата Трансверсал, където е, се занимаваме с е, четири основни области и се занимаваме особено много с новите технологии. Нека сега да ви кажа кои страни могат да участват. Много от, е, много от страните, които могат да участват, са представени тук днес от представители на академичната си общност или от правителствата. И така, разбира се, 27-те държави членки на Европейския съюз могат да участват в тази програма. Освен това могат да участват страните от Европейската економическа общност, а именно Исландия, Лихтенштайн и Норвегия. След това страните кандидатки Хрватия, Турция, Швейцария, Македония и Сърбия. Знам, че тук има представители и от тези страни. И освен това има още няколко страни, които могат да участват, а именно Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора. По отношение на трите страни, които изредих накрая, при тях се налага да се премине през една формална стъпка, именно подписването на меморандум за разбирателство с Европейската комисия. Ако този меморандум е подписан до първо число на месеца, в който се прави селекцията на програмите, е, няма да имат никакъв проблем. Сега, по кои езици се работи? В а, действие 10 езици имаме доста скромен бюджет, а, е, 10 милиона евро за езици. Бюджетът за езици в цялата програма за обучение през целия живот е над 50 милиона евро, но има различни отрасли. И нещо, което може да е интересно за вас тук е сътрудничеството между университетите. Малко над 7 милиона евро са на разположение за многостранни проекти. Ще обясня за какво става дума. След това около 2 милиона евро има за мрежи и една сравнително символична сума за допълнителни съпътстващи мерки. И е, всички вие можете да участвате в тези многоязич... Е, извинете, многостранни проекти. В рамките на тези проекти се изплащат а, е, до 200 000 евро годишно. Всеки един проект може да продължава максимум 3 години, но не може да, се, е, да получи повече от 400 000 евро за целият проект. А по отношение на другите две дейности, е, ограничението е 150 000 евро годишно. По отношение на многостранните години, както казах, максимум 3 години. За проект, на многостранните проекти ограничението е максимум 3 години. Мрежите отново 3 години, знаете, не се организират бързо. Допълнителните мерки една година. Има и минимален брой участници. За многостранните проекти това са три страни, една от които трябва да е държава членка на Европейския съюз. Същото въжи и а, за мрежите. А, но за, мре... но за мерките, е, е, за допълнителните мерки, достатъчно да е, има една страна. Има и крайен строк за подаване на кандидатури и резултатите излизат през юли. Многостранните проекти. Няма да ви чета какво пише на екрана по-скоро ще кажа, че има много хора, които участват в многостранни проекти. Това може да са различни учебни заведения. И целта е да се провеждат проекти за улесняване на достъпа до обучение по езици. Ето един добър пример тук би могло да бъде обучението по езици по интернет. Това е много важен елемент в тази дейност. И смятаме, че обучението по интернет може да е полезно, но в никакъв случай не трябва да изключва другите типове обучение. Има множество езици, 24 официални езика в Европейския съюз, множество трансгранични връзки и също време, ако се улесни достъпа до образование, до обучение по езици, качеството ще се увеличи. И за тази цел имаме многостранни проекти, в които се включват университети и други, които участват в дейности в областта на езиците и културата. Тези организации работят заедно, за да подобрят методите за преподаване на езици и за учене на езици. Кой може да, да бъде бенефициент по тези многостранни проекти? Ами, всички всякакви институции наистина могат да участват музеи, могат да участват ам, медийни организации. Много добре знаем колко ам, важно е да се гарантира качество на обучение по езици. Също времено, едно от най-важните неща за проектите са очертаните приоритети може да се кандидатства с проект, който е скъп, който изисква голямо финансиране, но ако приоритетите му съвпадат с основните цели, а именно образование, професионално образование и възможност за създаване на заетост, тогава проектът има голям шанс да бъде финансиран. Другият приоритет, другият важен приоритет е засилването на ученето на по-рядко използваните европейски езици. Какво имам предвид? Става дума за езиците на по-малките държави членки или пък за регионалните езици. А, третият приоритет е насърчаване на развитието на езикови умения в рамките на цялата система за образование и обучение създаване на конкретни програми, които имха могли да помогнат на всички да учат езици и да натрупат най-добрите професионални умения в съответния си отрасъл. Четвъртият приоритет е свързан с подкрепата за образование или обучение, което е изцяло или частично двоязично. Много Доказателства показват, че двоязичното образование е полезно изключител... в изключително много области. Да кажем, може да учите математика на английски. Тогава учите и математика, и английски. Можете да учите економика на испански. Тогава учите и економика, и испански. Така че всичко това е изключително важно за Европейския съюз. Това беше четвъртия приоритет, а сега петия приоритет – насърчаването на ученето на езиците на съседните страни. Всички знаем, че английският е много важен език, всички се опитваме да говорим английски, но много добре знаем, че ако някой има желание да работи на пазарите на съседни страни, би му било много полезно да говори езика на тези страни. И точно така връзките в Европа могат да се задълбочат. А сега, по отношение на другия тип проекти, става въпрос за мрежите. Отново, какво търсим тук? Тук търсим така наречения мултипликационен ект. Целта е да се разпространи духът на Европа, ценностите на Европа. И тук е, може да направим един практически принос към оформянето на националните системи за обучение и образование. Кой може да участва? Тук се съсредоточаваме повече върху съдържанието и има много институции в областта на културата и образованието, които могат да участват, но ще видите, че могат да участват и други организации и институции. При всички положения всички вие със сигурност можете да участвате. А сега по отношение на приоритетите при а, а, програмите, свързани с създаване на мрежи. А, тук имаме социално приобщаване, равни възможности, равенство в образованието и интеграция на мигриращите населения. Много е важно, ако има иммигранти във вашата страна, те да могат да продължат да използват родния си език – Същевременно трябва да научат и местния език. Така че е, да можем да, се, да черпим от богатството на езиците в Европа. В крайна сметка, обучението по езици е много важно за развитието на интелекта. Така че това не са усилия хвърлени на вятъра. Струва си да се предават тези езици, струва си да се преподават тези езици и трябва да предоставим възможности за двуязично образование в общностите, които са с чужд език. Вторият важен приоритет може да бъде наречен европейският приоритет. За какво става дума? Става дума за европейският знак за езици. По някой път се нарича европейска марка за езици, европейска маркировка за езици. За какво става дума? В страните, в които се провеждат тези проекти, се прави оценка и се избират най-добрите проекти с най-добър резултат и след това ни се предават на нас, за да могат да постигнат тези проекти, така нареченият мултипликационен ефект, т.е. да се проведат и друга да, да имат същия резултат. Въпросът е, че трябва да се идентифицират тези проекти. И в тази връзка много се радвам, че тук е заместник председателя на Европейския парламент господин Мартинес, както и генералният секретар на Генерална дирекция конферентен превод госпожа Козмидо, които могат да подчертаят значението на този европейски знак за езици или европейски етикет за езици, и неговият действителен ефект. Всичко това се дължи на работата, положена от нашите представители в държавите членки. И можете да ги намерите на вебсайта, който ви дадох в началото на изказването си. Третият ни приоритет. Отново в рамките на многостранните проекти. Става дума за подкрепата за по-малко използваните европейски езици. Много е важно да направим всичко възможно да се насърчи ученето на тези езици, езици, които според много хора не са чак толкова важни. Става дума за регионални езици или за езици на емигрантски групи, които са застрашени. И четвъртият приоритет е подкрепа за ам, обучение, което е изцяло или частично двоязично. Бихме се радвали да можем да подкреп... да, да има двоязично обучение и образование от началото на училище до университета. както казах, това е много важно за интелекта и ще гарантира бъдещата способност на учениците да си намерят работа. А сега преминавам към третата група проекти. Става дума за съпътстващите мерки. Както виждате, по отношение на съпътстващите мерки, сумите са сравнително малко, Става малки и става дума за мерки за комуникации и прочие. Става дума за финансиране на, на конференции, на семинари, на възможности за обмяна на опит и добра практика. Кой може да се кандидатира по тези проекти? Списъкът е много подобен и ако искате да направите така, че един а, подобен проект да достигне повече хора, това е пътят. А сега, в обобщение, нашите основни приоритети по всяка една от тези типове дейности. Първо, много важно е да се повиши осведомеността на хората за значението на езиците. И тук най-активно могат да а, допринесат много странните проекти а, в, в рамките на Европа, а и а, проекти, в които участват и трети страни. След това по отношение на мерките в рамките на мрежите или пък на съпътстващите мерки е много важно разпространението на информация. И още нещо, което не трябва да пропускам. Всички езици могат да участват. Има програми за преподаване на китайски, на арабски, на руски. Всички езици са допустими. Не ограничаваме е, мерките до официалните езици или пък до езиците на общностите, които се говорят в Европа, всички езици са допустими. От там нататък има конкретни критерии за подбор. доколко съответният проект съответства на приоритетите, какво е качеството на работната програма, дали има иновационни е, мерки, дали има европейска добавена стойност, какво е качеството на консорциума, дали има е, добра економическа целесообразност и е, също така какво би било въздействието и резултатите, както и участието на организации от трети страни. Ако искате да участвате, няма как да ви представя цялата информация сега, затова ви предлагам по-скоро да отидете на тези адреси в интернет, за да научите повече. И така, с това приключвам. Но преди да ви благодаря за вниманието, искам да кажа само няколко думи за политиката в областта на езиковото многообразие. Споменати бяха парите, да. Парите са важни, ако искаме амбициозни програми. Но освен това е важно да има добри политики в областта на езиковото многообразие и за това съм много, се радвам много, че заместник председателят на Европейския парламент отговаря за езиковото многообразие и тук след, сред нас днес. А, и мога да кажа, че езиковото многообразие днес е много по-силно, отколкото е било, когато е да било. Защо? В нашите европейски институции, трите големи институции, комисията, парламента и съвета, се постигна съгласие да се предоставя подкрепа за езици на най-високо равнище. Комисията, парламента и съвета в момента преговарят по темата бъдещето на образователните и информационни програми и работят въз основа на консенсуса за това, че придобиването на езикови умения и за съхранението и запазването на езиковото богатство трябва да е една от, важните, от най-важните ни цели. Общата сума, за която се бори комисията, е 19 милиарда евро. Така че мисля, че за следващия програмен период програмите ни ще могат да бъдат още по-силни. Комисията се бори за това и, както каза комисарят Василио, е, езиците продължават да са приоритет. През ноември миналата година съветът прие заключенията на съвета за езиковите умения и необходимостта от езикови умения, за да се насърчи мобилността, професионална и географска мобилност. Това само по себе си представлява политическа цел, защото трябва да си даваме сметка а, как ще се отразят тези заключения на съвета на по-нататъчната ни дейност. Какво иска от нас съвета? Парламентът на своето пленарно заседание на 11 септември прие един изключително амбициозен доклад, в който се гарантира предоставянето на истинска подкрепа за езиците, не само по отношение на годност за заетост, а по отношение на идеята, че гражданите трябва да са в центъра на всички наши усилия. И освен, това, заключенията на съвета от юни държавните и правителствени ръководители на държавите членки на Европейския съюз също подчертаха значението на езиците за насърчаването на економическия растеж в Европа и на възстановяването на нашата економика. Подобно наблягане на езиците се вижда за първи път – не само защото има подкрепа от страна на институциите, но и защото международното ни сътрудничество с страни извън Европейския съюз го изисква. Китай в сътрудничеството си с Европейския съюз се съсредоточава върху езиците, висшето образование и професионалното образование. Работим освен това и с Индия, Бразил, страните от Меркосур и други. А, така че всички в международната общност си дават все по-голяма сметка колко важни са езиците. И така, в сътрудничеството между държавите членки, много от инициативите, което, които се предприемат, изискват тясна работа, между, тясно сътрудничество, извинете, между комисията и държавите членки. И то не е само в формален план. Поддържаме тесни връзки с държавите членки, събираме представители на всички държави членки, за да създаваме общи стратегии. И тук в този конкретен случай сме създали работна група по езиците и всичко, което е свързано с езиците, образованието и обучението, а не само годността за заетост, се взема предвид. И така, сега разглеждаме всички възможности, целият спектър възможности и съм сигурна, че ще има много приятни изненади. Очаква, очаква се скоро да започне партньорство със съвета на Европа по отношение на обучението по съвременни езици в областта на работа с гражданското общество и с дружествата има две платформи. И знаете колко е важно за Европа да поддържа постоянни връзки с всички заинтересовани лица. Така че тези две платформи ни дават тази възможност. Във всяка от двете платформи участват близо 30 е, участника от най-различни области, така че много добре е, създава се много добра възможност за получаване на информация и коментари по всички проекти и планове. И както каза господин Лопес, в научния свят е, също се е, провеждат изследвания, които ни дават твърди и солидни научни факти и познания, въз основа на които да изградим стратегиите си. Знаете, и че и Евробарометър наскоро направи проучване за обучението по езици в европейските училища. А сега, по отношение на целите ни в краткосрочен план. Тук мога да говоря само за собствената си институция, за комисията. Първо, в най-близко бъдеще предстои да приемем, е, да излезем със съобщение, което се нарича преосмислене на образованието и което е свързано с езиците. Ще има работен документ е, на Комисията за езиците. Ще организираме конференция в Пекин на 1 декември. И, и вие ще бъдете поканени. Това е събота. В Китай се работи и в събота, така че ще последваме този пример. И ще използваме тази възможност да поговорим с китайските си приятели за това как може в Китай да се използват и да се учат по-рядко използваните европейски езици тъй като в Китай се съсредоточават основно върху английски. И освен това, говорим и за по-добро сътрудничество с езиковите служби на комисията на парламента. Това са нашите приоритети. Надяваме се, че те отговарят на вашите очаквания. Благодаря ви много за вниманието и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря много, госпожо Декирос. Искам да дам думата сега на Изабела Бадил. Тя отдавна се занимава с въпросите на обучението в университета в Клюш и днес, към днешна дата, тя е ръководител на румънски язиков отдел в Генерална дирекция Остен превод. Благодаря, Ебро. Добър ден на всички. За мен е истинско удоволствие да се обърна към вас с няколко думи на румънски. Тъй като мисля, че именно на днешната проява трябва да следваме принципа, който обединява всички ни. Принципа на езиковото многообразие. Нерядко за този принцип се говори като за нещо много абстрактно. Нерядко забравяме обаче колко изразено практическо приложение има той. Когато говорим на родния си език, съвсем естествено го говорим гладко, без проблеми, но и съвсем естествено създаваме някакво впечатление за себе си. Същото въжи и за други езици. Ще се спра върху два момента. Представлявам един малък език, въпреки че Румъния според статистиките е средно голяма страна. Едва през 2007 година румънският стана официален език на Европейския съюз. Като служител на Европейския парламент съм запозната с сложните структури на езиковите служби тук. Но въпреки това имам все още много силни връзки с академичните среди, в които съм работила до момента. Те са много важни за мен и ще се обърна днес към вас в качеството си както на преводач, така и на научен работник. Ще говоря за шансовете, които ни предлага конферентният превод. Няма много какво да добавя към казаното от експертите. Еразмус Мундус роднината на програмата Еразъм в световен мащаб, със сигурност ще бъде оценен по достоинство от университетите. Това е една програма, която разполага с значителна инфраструктура и си е поставила много амбициозни цели. Много е важно подобни програми да постигнат успех. Защо? Защото за тях, зад статистиките, стоят живи езици. Живи езици, които имат значение за ежедневието на хиляди студенти. Студенти, които понякога превръщат езиците си, езиците, които владеят, в професионално поприще. Ще цитирам Умберто Еко, който казва, че еразъм доведе до създаването на първото поколение истински европейци. Някои критикуват програмите Еразъм. Твърдят, че те са само една възможност за студентите да посетят друга държава и нищо повече от това. Но онези, които са участвали в тези програми, знаят, че когато живеем някъде другаде, когато учим някъде другаде, се потапяме в една култура, в езика на съответната държава. И това дава конкурентно предимство на студентите по Еразъм в световен мащаб, най-вече в езиково отношение. Мобилността по време на следването е предпоставка и за по-нататъчна професионална мобилност. И много от стипендиантите по Еразъм са доказали, че проявяват подобна гъвкавост. Мобилността, най-вече мобилността сред студентите, вече неведнъж е била обект на научни изследвания, например в областта на политическите науки или в областта на социологията. И сега ще говоря в качеството си на преводач. Знаем, че мобилността е абсолютна предпоставка за упражняването на професията на преводача. Не можем да откажем на младите хора да се възползват от възможностите за мобилност по време на следването си. Каква е ролята на университетите? Те следва да разработват, да подпомагат магистърски програми по конферентен превод. Но това са един вид нишови програми, до които се допускат много малко студенти сътрудничеството между академичните среди и деловите среди. Не бива да забравяме, че то не се свежда само до чуждоязиковото обучение. Това сътрудничество предполага и предоставянето на високо квалифицирани услуги за конферентен превод. Второ, подпомагането на по-малките езици или на регионалните езици – трябва да се повиши осведомеността за тях. Ако се насърчават тези езици, може да се хвърли мост между мълцинството и мнозинството, нещо, което също е част от професията на преводача. И накрая идеята за така наречения нетворкинг на английски, създаването на мрежа от контакти. Създаването на мрежа от контакти е много важно на всички нива. На двустранно, на многостранно ниво. Мрежи трябва да се създават на професионално равнище и на равнище университети. Ще се спра върху европейските магистърски програми по конферентен превод. Те са много важни не само за професията на преводача. Те представляват една гъвкава структура на ниво университети, която дава възможност за мобилност, както сред студентите, така и сред преподавателите. Дава възможност за обмен на най-добри практики, за съгласуване на учебните планове. Вече бе казано немалко за образователните степени и за контрола върху качеството, така че няма да повтарям казаното от колегите. Ще премина на език, който също е много важен за мен френския. Един кратък списък от думи. Интернационализация, консорциум, знак, мобилност, мрежи, партньорство, отлични постижения, конкуренция, сближаване, най-добри практики. Можем да ги организираме, можем да ги измерваме в нашите институции и можете да видите какъв е ефекта върху бъдещето на вашите студенти. Може да се направи партньорска проверка, да се сравнят статистическите резултати, да се видят резултатите в рамките на университетската мрежа. След това да се използват набелязаните мерки, например при обучението на конферентни преводачи във вашето учебно заведение. Така можете да участвате и в третата конференция на ректорите, за да представите резултатите от това проучване. Благодаря. Благодаря, Изабела. Това е много важна тема, която обсъдихме току-що. Финансовият аспект е изключително важен, особено за такива програми, като Европейската магистърска програма по конферентен превод. В тази мрежа се включват и нови сектори и за всички тях финансовият въпрос е особено важен, затова трябва да го обсъдим днес. В много страни днес финансирането на университетите е в критична фаза. Имате ли въпроси от залата? Рафаело от Болонския университет в Италия. Един проблем, който възниква, когато присъстваме на подобни срещи, е, че говорим за езиково многообразие, чуваме някои много интересни идеи, които в голяма степен са ориентирани към бъдещето. Но мога да ви приведа един скромен а, пример, за да поясня какво имам предвид. Преди няколко години Европейската комисия възложи на група експерти да разгледат въпроса за езиковото многообразие. И един от изводите беше, че всеки трябва, освен майчения си език, да говори два допълнителни езика. Ако видим какво е положението в Италия, същата година, когато беше публикуван докладът, образователната система беше така променена, че беше въведен английският език в цялата образователна система. Госпожа Декирос спомена за това. В сферата на университетското образование въпроса за езиковото многообразие трябва да бъде разгледан по-внимателно. В различните университети има различни програми. Има понякога финансиране само на програми, които са на английски язика. Има разлика между това обикновеният гражданин на млади години да получи нужното обучение без обаче да му се дадат инструментите, за да може да се върши добре работата. Това, което казахте, е, това, което ние наричаме на нашия жаргон целите от Барцелона. Държавните и правителствени глави решиха всеки европейски гражданин да говори, освен майчения си език, още два чужди езика. Езиковата политика в контекста на образованието и обучението е въпрос, който се решава от държавите членки и Европейският съюз няма пълни компетенции в тази област, няма дори и малки компетенции в тази област. Ние осигуряваме подкрепа на държавите членки, опитваме се да им помагаме в реализирането на програмите, но не можем да им се налагаме. Всяка държава прави това, което желая. Във Франция, например, могат а, да се обучават всички а, езици в страни от извън Европейския съюз, например в Бразилия. През 2005 година чрез закон решиха че основният е, чужд е, език е, в тяхната страна ще бъде испанският език. Защото Бразилия е голяма португал говорящата държава, заобиколена от държави, които говорят испански език. Така че има доста големи разлики в образователните системи и остава още много неща, които трябва да бъдат направени в тази област. Бих искал само да кажа, че що се отнася до Европейската комисия, тя осигурява подкрепа, разбира се и за английският език, но трябва да сме не само идеалисти, но и реалисти. Еразмус Мундус, например, при него 85% от проектите са на английски язик, иначе те няма да бъдат преценени за допустими. Тоест, трябва да се намерят е, начини за насърчаване и изучаването на европейски е, езици, когато може да се изисква освояването на друг, е, освен английският език, чрез съответните учебни програми. Ольга Григорова от Русия. Имам въпрос към госпожа Декирус. Тя направи много интересна презентация, за която и благодаря. Коя от тези програми би могла да се използва от моята страна? Бихте могли да се зададете въпроси на руски язик. Възможно ли е това? Имаме превод а, от руски. Искате да го кажа отново и на руски язик? Добре. Олга Григорова от Астраханския държавен университет в Русия. Въпросът ми е към госпожа Декирос. Нейната презентация беше много интересна. Искам да я благодаря за нея. Вие представихте редица програми. В кои от тях би могла да участва Русия? Благодаря. В всички. Аз разбирам, че има добър проект за сътрудничество между Истанбул и Страхан с участието на Европейския парламент. Ние викме, бихме ви насърчили да потърсите финансиране и от Европейската комисия. Благодаря ви. Really sorry. Ee, çok özür diliyorum. Ee, bitirmek zorunda. Can... Искам да се извиня. можем да изслушаме още един въпрос, въпреки че не разполагаме с много време. Благодаря ви много. Мисля, че за пръв път а, мога да използвам родния ми език на подобна европейска конференция. Аз съм а, а, Белиш от университета в Загреб и ще говоря на хърватски език. Мисля, че няма нищо лошо да имаме лингва франка в Европа. Това винаги е било така, но същевременно да се насърчава езиковото многообразие. Считам, че около 90% от кореспонденцията е двустранна и необходимо да има определена лингва франка за целта. Университета в Загреб получи подкрепа за организирането на преводачески курсове, иначе нямаше да можем да изпратим толкова квалифицирани преводачи в Европейския парламент. Можем да помислим за създаването на мрежа от програми за устен превод. Можем да обмислим една подобна възможност. Bueno, no sé, no sé si es políticamente correcto que yo intervenga en, en el debate. Не зная дали е политически коректно от моя страна да се включа в това разискване. Това, което каза колегата от Харватия, е доста интересно. Той спомена за лингва франка. Една лингва франка би бил езика, с който да общуваме с всички граждани. Ние съвсем ясно подчертахме, че ако погледнем положението в света като цяло, ще установим че милиони, стотици милиони хора ще бъдат изключени от общуването на един такъв е, универсален език. И за това лингва франка би се превърнал в е, опасно е, средство и би насърчил само едностранно развитие. Би бил равносилен на тоталитаризъм в обществото. А ние сме против всяка проява на тоталитаризъм, тъй като имаме демократична култура и затова не вярваме в ползата от един единствен език. Дори той да е лингва франка. Ние сме обсъждали този въпрос. Е, аз изразих личното ми мнение. Мнозина от колегите са съгласни с мен. Но можем е, да се запитаме в е, каква степен лингва франка би довела до използването на един единствен език, до един начин на мислене, до тоталитаризъм, нещо, към което, на което се противопоставяме от години. gitmemenin yolunu bir sonraki seansta, bir sonraki oturumda belki daha... И така, ние съвсем тоталитарно сега ще приключим тази част от разискванията, защото трябва да преминем към следващото разискване. Uh, uh, Сергей Гончаров, Сергей Гончаров от е, университета в от университет в Русия. Извинете. Е, да, много интересни теми бяха засегнати днес. Особено интересно ми бе да чуя позицията на господин Лопес – Много важно е да се съсредоточим върху тази област. Когато говорим за многоязичие, има различни елементи. В нашия университет, университета Херцен, могат да бъдат учени 40 езика, а 20 от тези езици се говорят от много малко хора. Те са малцинствени мълцинствени езици. И така, това означава, че има програми, които могат да насърчават развитието на тези езици. Трябва да продължават да се разработват такива програми, за да а, се подкрепят тези езици. Тоест, трябва да се подкрепят такива програми. Когато имаме междурегионално сътрудничество, трябва да се насърчи общуването между различните култури. Само така ще създадем възможности за по-добър междукултурен диалог. Е, благодаря. Това е тема, която можем да обсъдим по-детайлно и в следващото ни разискване, но искам да благодаря на участниците в тази дискусия. Ще продължим със следващия панел. Благодаря на всички благодаря на всички участвали в подиумната дискусия. Благодаря на Епродирике. Дирике. Със сигурност ще продължим разискването по време на вечерята, но до нея има още малко време. Преминаваме към следващата подиумна дискусия. Услуги за устен превод и университети. Партньорство за бъдещето. Разискванията ще се водят от Патришия Аризо от Американският държавен департамент ще участват също така госпожа Алисън Грейвс, госпожа Бейли Равет и госпожа Клер Донован. Моля участниците да заемат мястото си тук на трибуната. Good afternoon. Is everyone awake? There's no coffee break. Здравейте, всички тук ли са всички? А, в добра форма ли са? Няма кафе пауза, но ето на слънцето се появи и, както ми казаха, първата ми задача е да дам думата на госпожа Олга Космидо. С удоволствие ще го направя. Агапити надълфи, Φίλες και φίλοι. Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми приятели. Няма нужда дори да казвам какво огромно удоволствие е за мен да се огледам тук в залата и да видя толкова много познати лица. Толкова години сме работили заедно. Вече сме много повече от колеги. Вече сме приятели. И е, освен това, има и други важни елементи. Когато решихме да организираме тази конференция, заедно с колегите тук много внимателно обмислихме формата на конференцията. Защо? Защото искахме да избегнем повторението на една събитие, което се организира от Европейската комисия всяка година. Става дума за конференцията с участието на университетите, която те организират. И така, по-различното в нашата конференция е нещо, което за мен е доста уникално – а, аз съм в света на превода от доста години. Тук събрахме всички заинтересовани лица, всички хора, които работят професионално в областта на устния превод, на едно място. Тук са ръководителите на множество отдели по устен превод, множество институции. Тук са ректорите на много университети. Тук са изключително много професионалисти, които работят в областта на превода, както и колегите, които управляват службите за писмен и устен превод. Същевременно си даваме сметка, че образованието не е строго погледнато в компетенциите на Европейския съюз. Тоест, основните решения в областта на образованието се вземат на национално равнище. И в много страни е, на практика няма достатъчно признаване е, на съществуването на професиите писмен и устен превод – няма достатъчно признаване на факта, че за да стане някой преводач, е, не му е достатъчно да има е, диплома на филолог. И така. Много важно е да бъдат информирани е, по-широко представителите на властите да се поддържа връзка с министерствата. И тук се опитахме да се свържем с постоянните представителства на държавите членки и в нашата конференция участват представители на държавите членки и на страните кандидатки. Както и представители на страните, в които се говори арабски, китайски и руски и други езици. И разбира се, държавите членки. Така че и страните кандидатки. Така че всички, които наистина са засегнати, да могат да научат какво се случва в тази област и какво става в различните области на обучение и на различните нива. Нашата цел беше да, бъдат, да бъде предаден един ентузиазъм на всички, които могат да бъдат описани като основни участници в този процес за да може те в последствие да установят връзки помежду си. Разбира се, това не може да се постигне само с една конференция, но мисля, че е очевидно, че всички присъстващи тук, в залата, са убедени колко полезно е това начинание. И са готови да участват със своите ресурси и възможности. И тук искам да изразя своите надежди, че конференцията ни днес и утре няма да бъде само изнасяне на речи, колкото и красиви да са тези речи. Всички вие сте експерти в областта на словото. Но можем да се надяваме на още повече, а именно конференцията ни да даде нов тласък на изграждането на мрежи и на възможности за сътрудничество между различните програми. И можете да видите, че действително тук има много добри приоритети. Осведоменост, образование, обучение, финансиране, различните потоци на финансиране, които стават все по-видими днес е, и нуждата от работа в мрежи. И е, утре е, ще видите, че в програмата са е, включени и изказвания на външни експерти, е, които ще ни разкажат какво се случва в мозъка на един преводач, когато той работи. Мисля, че това изказване би било изключително интересно за всеки, който се интересува от превод. Ще говорим и за новите технологии, защото, както казва, каза заместник председателя на Европейския парламент по-рано, новите технологии са особено важни за бъдещето на професията. И то не защото новите технологии ще поемат работата на преводачите, това няма как да стане в обозримото бъдеще, а защото именно ние трябва да зададем рамките и насоките за това къде и как могат да се използват новите технологии, за да се подобри интерфейса между човекът, човека и машината. Същевременно трябва да се запознаем и с това какво може да ни представи и света на науката и технологиите. А, разбира се, не, мога да, не може да бъде е, спрян научният е, напредък и в никакъв случай нямаме тази цел. А, но време ако технологиите могат да ни помогнат, това би било прекрасно. И тук университетите много внимателно трябва да следят какво се случва в новите технологии, защото а, идват нови поколения, за които една от първите думи, а, които научават докато проговарят, ще бъде iPhone. А, и днес а, тази дума е все по-разпространена. Дъщерята на едни мои приятели, която на 11 месеца проходи и първата й работа бе да отиде е, към онзи интересен екран в ъгъла на, зала, на стаята. Така че е, трябва да ви кажа, че цифровата пропаст се увеличава все повече между нас и следващото поколение вече съществува такава пропаст, а не ми се мисли какво ще бъде между тях и а, последващото поколение. Така че точно за това трябва да държим нещата под око, да видим какви са новите възможности, новата експертиза, какво се търси. И също времено всички знаем, че никой не иска да му се налагат решения отгоре надолу и е, да му се залагат цели без е, предварително да са консултирани тези цели. Това е особено важно тук за нас в Европейския парламент. И то не само защото с превод си изкарваме хляба. Заради това, че има 24 езика, а много често и повече. Миналата седмица Имахме отново заседание с руски. Почти всяка втора седмица имаме заседание с китайски, с арабски. Много често вече имаме заседания, на които се превежда и на китайски. Така че имаме голямо многообразие също така трябва да се каже, че идваме и от различни области. Госпожа Бадил, например, която се изказа преди малко, доскоро беше ръководител на програмата по превод в университета в Клуш, а сега е директор на отдел на румънската кабина, извинете, в Европейския парламент. Така че всеки трябва да допринесе с онова, което, в което има опит, опит и имаме какво да обменим. И аз с удоволствие ще поговоря с всички колеги и с външните експерти. Без спомената Индийският парламент, който също е многоязичен. А, а, Имахме наскоро посещение от Индийския парламент, е, за да се извлекат някои ползи от нашия опит тук и Ние също сме имали много възможности да изпращаме колеги в Общоафриканския парламент, в Южна Африка, за да обменят опит е, и да предоставят е, техническа помощ и съвети. Подобни са развитията и в света на писмения превод. А, в никакъв случай тук е, устния превод няма някакъв монопол. Така че има изключително много натрупано експертно познание И би било изключително скърперническо да прилагаме натрупаното познание само тук. Това не са неща, които могат да се прилагат само на едно място. Разбира се, първо на първо, всички ние бихме могли да каним едни и същи ем, преводачи на свободна практика. Един ден те могат да работят за съвета на Европа, друг ден за Европейския парламент, след това Европейската служба по патентите или пък ООН в Женева или Нью Йорк. Така че това е една професия, която по никакъв начин а, не е ограничена от границите на държавите или от границите на институциите или организациите. И трябва да се подчертая, че има недостиг на професионални преводачи. И много често се налага институциите да се борят за преводачите. И не е лесно. Така няма да вървят нещата. Ако, ако продължава така, няма да вървят нещата. Добре, трябва да разширим хоризонтите си. И за това много се радвам, като се огледам тук в залата, да видя представители на всички организации, които съм поканила и особено в този случай на е, представителите на Организацията на преводачите, работещи за институциите, на свободна практика. Тук са и представителите на щатните преводачи е, и те наистина са най-важни за нас. Това са най-важните хора за нас, самите преводачи. Само благодарение на тях могат да, можем да предоставяме услугите, които предоставяме и да работим с образователните институции. Как правим това? Правим го с една амбициозна програма. Амбициозна програма, която ни дава възможност да, да действаме по малко по-различен начин, отколкото сме действали до тук. Използвали сме видеоконференции, има специални обучения, в които участват по две или три програми в различни университети. Обучението по интернет се разпространява все по-широко и мисля, че вече можем да се опитаме да направим мрежи между парламента и няколко университета и още една друга международна организация. Защо не? Казах ви, програмата е амбициозна. Но всичко това е възможно, защото разполагаме с политическата подкрепа на институциите, за което искрено им благодарим. Сигурна съм, че всички ни, независимо от коя област идваме, независимо от това дали сме от областта на преподаването или представляваме институциите, които наймат преводачите, имаме нужда от един глобален, холистичен подход – всеобхватен подход. И за това мога да кажа, че днешната конференция е първа по рода си. Искам да ви благодаря за това, че направихте тази конференция възможна. Благодаря на всички. Thank you very much, Olga, for very... Благодаря, Олга, за това, че така добре описа днешната проява. Да се надяваме, че ще има активно участие в нея, че ще има обмен на мнения. Искаме да разговаряте по въпроси, които са от основно значение това бе и целта на Европейския парламент, когато ни покани на тази първа порода си проява. Сега ще има възможност за коментари от наша страна. Ще се опитаме да сме максимално кратки, след което ще дадем думата на вас за Надявам се много интересен обмен на мнения. И нека сега си припомним пламенните думи на заместник председателя Мартинес. Нека си припомним и това, което каза Стефан Лопес, а именно, че работата на преводача е да хвърля мостове между култури. Не знам дали сте чели книгата на един американски писател, Ерма Бамберг. Това е книга с заглавието Майчинството, втората най-стара професия. Знаете коя е първата най-древна професия. Третата най-древна професия е устният превод, а четвъртата мюзикълът. За това говорим днес. Говорим за обучението на хора, които искат да упражняват третата най-древна професия в света. Говорим за възможностите за това обучение. Господин Лапес каза нещо много хубаво за преводачите като риби в аквариуми. Как да намерим най-подходящите риби? Те трябва да са подходящи, защото в противен случай няма да можем да ги научим да плуват. И нека привлека вниманието ви и към този кратичък документ, който е в папките ви с документи, документа HINTS. Това е групата на ръководещите програми за обучение на устни преводачи в света. Тази група съществува вече от 7 години. И в програмата ни винаги е включена темата за следващото поколение. Как да наберем потенциални устни преводачи, как да допринесем за тяхното обучение. Можете да се запознаете с този текст, който е на 4 езика. Ще видите и кой се е подписал под него. Той ще ви даде представа за нашия подход към университетите, към партньорите ни от академичните среди. Устният превод е комбинация от изкуство и научен аспект. Днес няма да говорим за научния аспект. Ще наблегна върху това, че устният превод е, както казах, изкуство и трябва да намерим хора, които са подходящи за упражняването на тази професия. Подобно на други области и в областта на устния превод, трябва да работим заедно с университетите, да ги подкрепим в техните усилия. Това от своя страна ще ни осигури качество на превода. Колегите ми ще говорят за проблемите с разработването на програми, които да са допустими за финансиране. Ще говорим и за значението на технологиите. Генералният секретар, извинете, комисар Василио, заяви, че технологията няма да замести обучението по езици, че тя не може да замести един добър преподавател, нито пък може да превърне лошия студент в добър. Потенциалният устен преводач трябва да е човек, който може да гради мостове между култури, както каза господин Лопес. Това трябва да е и човек, който да може да работи с идеи, да може да мисли. Този човек трябва независимо от чуждите езици, които владее, да владее изключително добре родния си език. Нещо, което е рядкост в съвременния свят, според мен. И мисля, че ще се съгласите. Този човек трябва също така да може да говори пред публика, както когато прави консекутив, така и когато прави симултан. Трябва също така да може да обработва големи количества информация. И опитът ми в областта на дипломацията, опитът ми с устния превод, показва също така, че този човек трябва много добре да може да се ориентира в сложни структури, сложни институционални структури. И освен това, това трябва да е човек, който трябва да издържа дълго време без да се храни и без да ходи до туалетната. Наистина, един вид свръхчовек. Аз ще говоря на френски. Оска Космидо ни хвърли едно предизвикателство и ние трябва да го поемем, а именно да се засили сътрудничеството, да работим в мрежи. Голямото предизвикателство тук е свързано с доверието. Аз тази вечер ще говоря за нещо, което е важно за всяко бъдещо партньорство, между преводаческите школи и преводачите, ръководещи звена за устен превод в международните организации. Вашата задача е да обучавате преводачи, а моята задача е да осигурявам на една международна организация качествени устни преводачи в трудни условия. Въпреки, че не можем да вършим работата на другите, трябва да се сътрудничим. Така че аз имам нужда от вас, за да ни дадете материала, за да мога аз да се върша работата, а вие се нуждаете от мен, за да може вашият продукт, този, който вие произвеждате, но тъй като съм преводач, бих могла да използвам а, а, тази а, формула. А, вие имате нужда от нас, за да реализирате на пазара своя продукт. Ако вие не ми осигурите качествени преводачи, аз няма да мога правилно да се върша работата. Аз си дадох сметка за това, тъй като работата на Съвета на Европа се развива. Първоначално беше нормативна а, институция, която произвеждаше а, нормативни документи. А, наемахме също преводачи от а, държави, където имаха отлични преводачески школи, но в последствие Съвета на Европа се превърна в Организация за сътрудничество, за техническа помощ а, и която трябваше да следи дали възприятите норми се прилагат правилно в държавите членки. Така че трябваше да намерим по-различен тип преводачи, не само симултанни преводачи френски и английски, все повече имаше нужда и от консекутивен превод и на други езици. Затова аз трябваше да търся кадри на напълно различен пазар и не можех да боравя само с добре известни преводачески школи, с които работех преди. Трябваше да създам условия за доверие между онези школи, с които работим. Вие сте от школи, които са, може би, по-слабо познати, които нямат достатъчно опит, които трябва да вдъхват доверие сред онези, които не имат на работа преводача. И това е изключително трудна задача. Затова е необходимо преводаческите школи да използват за преподаватели лица, които упражняват преводаческата професия. Защото ако някой не е заставал сам пред микрофона и не е почувствал прилив на адреналин, когато трябва да превежда, не може да си върши добре работата като преподавател. Но школите, които не са разбрали това, за съжаление са школи, за да ми предоставят кадрите, от които имам нужда. Това е първото ми послание. Школите, които имат преподаватели, които са и преводачи, и тъй като са преводачи, не се боят а, а, да откажат да дадат диплома на някой, който не го заслужава. Това е изключително важно, за да не се произвеждат преводачи една а, година. Това е единствения начин във всеки един а, момент а, да имам гаранцията, че вашата школа е визитна картичка за хората, които а, вие обучавате и аз бих могла с затворени очи да ги наемат. Но не мога да го направя, ако се раздават дипломи, които не са заслужени. Искам да кажа нещо, което е напълно различно от това, което а, се чу а, до тук, за това, че все повече липсват а, преводачи. Действително това е предизвикателство, но в никой момент а, нуждата от произвеждането на преводачи не трябва да бъде в ущърп на качеството. В нито един момент това не бива да се допуска. Съветът на Европа е много по-малка организация, отколкото Съвета на Европа, но въпреки това имаме нужда от преводачи и ние страдаме изключително много от това, че Европейският парламент също няма достатъчно кадри, защото а, отнема а, добрите преводачи, когато една държава стане държава членка или кандидат а, или партньор, тогава Европейският съюз а, издърпва от, почти незабавно от пазара всички добри преводачи от съответната страна. Или ги, при, а, ги използва а, като прихождащи от страната, в която живеят, или ги привличат в Брюксел. Затова трябва да се обучават висококачествени преводачи и да има преводачи, които да остават в собствената си страна. Това е изключително важно за малка организация като моята винаги стигаме до един и същи въпрос, а именно въпросът за доверието. Това е основното ми послание. Сега давам думата на Клер, която ще каже нещо по-различно. аз нямам нещо по-различно да кажа. Аз съм напълно съгласна с това, което каза Сали, само ще я допълня. Тя говори за променящата се динамика на езиците в съвета на Европа и че това е нещо, което беше показано и в речта на господин Лопес. Той говори за динамиката на работата и силата на различните групи езици. Виждаме промяна в динамиката и на други нива. В съвета на Европа се използват в Организацията за економическо сътрудничество и развитие ние използваме френски и английски. Първоначално превода служеше само за нещо като прикритие, като смокинов лист, тъй като основният език, който се използваше, беше френският Ние извършваме сега повече дейност, повече сътрудничество с други страни и за това има промяна в силата на различните езици. Ние все повече трябва да наемаме хора, които превеждат от руски, испански, арабски, китайски, японски, италиански и немски, но в по-малка степен немски язик. Така че динамиката действително се променя. В Организацията за економическо сътрудничество и развитие е изключително важно да интегрираме новозавършилите даден профил, защото те ще бъдат бъдещите преводачи, тъй като и бързо скоро завършилите са и отлични преводачи. Те са много съвестни, много ентусиазирани. Те с удоволствие превеждат на заседанията, което не може да се каже за някой, който е прекарал 40 години в кабината. Така че ние сме активно участващи в търсенето на добри преводачи. Участваме в журита за конкурси, най-вече в Париж, Париж и другите. Освен това, имаме студенти, които и практикуват при нас, които са на стаж. Седем от постоянните ни преводачи участват в обучения на регулярна основа. Разбира се, аз няма да поставя в кабината току-що завършил студент, ако не съм го проверила чрез изпит. Мога да позволя да работи в сляпа кабина, някой да го слуша, но не мога да го наема незабавно от ученическата скамейка. Мнозина от завършващите са отлични, но мнозина не са. Някои просто не са готови. Това не е голям проблем за мен, голям проблем може би е за тях, тъй като ще трябва да намерят начин да намерят нещо да работят след приключването на обучението се за преводач и получаването на достатъчни договори, за да си изкарват прехраната аз мога да ги насърча да практикуват, мога да заделя някой преводач, който да им дава обратна информация за това как се справят, за да им помогна в подобряване на уменията им, докато бъдат наети. Те отначало имат, може би, проблеми с преводаческата техника, с разбирането на различните акценти, с подобряване на езиковата си подготовка. Това е за някои, но някои никога няма да бъдат готови, защото нямат основните умения и основното умение за мен е да могат да предават послание по надежден начин на дадена аудитория. Понякога програмите а, са твърде отежнени, фокусират твърде много върху крайната част на обучението. Предоставя се много информация за процедури, за техническа терминология, симултанно ни упражнения, но студентите не получават основните умения. Ако те не разполагат с такива, когато напуснат школата, те няма да ги придобият. Това могат да подобрят езиковите си познания, могат да подобрят самочувствието си, но няма да подобрят основните си умения. И това е моето основно умение. Готова съм да си сътрудничим, да предадем това послание, до толкова доколкото имаме такива съмишленици след вас. Но не можем да наемаме хора, които завършват току-що по всички причини, които споделих до тук. I hope this gives you some food for thought so we can keep up a lively discussion. Можем сега да кажем, че доста неща има, които има да обмислим след толкова много изказвания. А, преводачите ни се предполагаше да приключат работа в 6.30, но се надявам, че могат да останат още малко. Аз лично с удоволствие бих продължила да слушам превода на малтийски. Хари Дай, университет по международни отношения в Шанхай. Ще задам въпроса си на китайски е, и ще разчитам на моите е, много добри колеги в английската и френската кабина, за да преведат моето изказване. Откакто започна е, програмата в нашия университет. Вече 8 години обучаваме конферентни преводачи и те постигат международен стандарт, защото завършилите е, нашата програма често биват приемани е, да превеждат в ООН и други международни институции. Моят въпрос е, е свързан с възможността завършили нашата програма да работят в е, Европейската комисия и Европейския парламент. А, те няма как да работят на щат. А, преди е, китайският да е станал официален език на Европейския съюз. Същевременно, има, съответ, има правила на наемане на преводачи на свободна практика. И преводачите от Китай няма как да твърдят, че живеят в Брюксел, при положение, че живеят в Китай. Също времено парламентът и комисията няма как да им плащат билети в бизнес класа, за да работят тук в европейските институции. Също времено се казва, че се насърчават е, преводачите от е, страните извън Европейския съюз да работят тук. И така, въпросът ми е следният. Възможно ли е тези преводачи да получат някакъв вид специална виза, за да може да дойдат тук и да учат и работят като преводачи на свободна практика. Благодаря. Ще помоля някой от Европейския парламент или Европейската комисия да отговори на този въпрос. Господин Хименес Марин, искате ли да отговорите? Надявам се, че и отговорите и въпросите по-нататък ще бъдат кратки. Да, Хари, това е вярно. Има правило, че няма как един преводач да има два различни официални адреса. Също времено е възможно един преводач от Китай да работи на пазара и в е, Китай, и в Европа. И на практика той би могъл да промени адреса си за 6 месеца в годината и да го премести в Европа, пък останалите 6 месеца може да остане в Китай. Много преводачи, включително и тези, които работят с европейските официални езици, правят това често. Доколкото знам, и преводачите, работещи за ООН, също прилагат този подход, защото имат желание да запазят възможностите си на частния пазар в своята родна страна и в международните институции, които са разположени извън тяхната страна. Имаме споразумение с преводачите на свободна практика. Когато преводачи идват от адреса извън Брюксел, предоставяме самолетен билет. Има определени условия за това. и е много важно да няма нелоялна конкуренция в тази връзка. Благодаря, Хуан Карлос. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Видос Кадровски, преводач и преподавател по превод. Ще се изкажа на полски. Искам да направя коментар във връзка с изказването на госпожа Космидо. Всичко, което тя каза, е много важно и за преводачите, и за преподавателите и за ректорите на образователните институции, които са представени тук. И тук е, искам да споделя с вас две истини, а, които изглеждат на пръв поглед очевидни. Първо, по отношение на това, кой трябва да обучава бъдещите преводачи. Това трябва да са активни, работещи преводачи. А, а сега въпросът е кой в никакъв случай не трябва да преподава. Превод, ами разбира се, не преводачите. Не може е, някой да е филолог, специалист по австрийска литература, не се, да не се занимава с превод, но да преподава в програмата по превод. Мисля, че това е недопустимо. И тук искам да ви призова към следното. Вече 25 години управлявам а, програмата по превод писмен и устен в Познан и отговарям пред ректора на Познанския университет и искам да се обърна към ректорите на университетите. И да им кажа, че е изключително важно ръководителите на програмите по превод, по е, устен превод, е, да е, бъдат директно под ректора в е, институционалната структура, а не някъде другаде. Благодаря много. Ще направя, ще помоля Олга Козмидо да направи е, коментар. Мисля, че казах стъпителното си изказване вече. Споменахме декларацията на Хинц. Вие разполагате с нея и а, бих ви приканила да се запознаете с нея. Аз вече казах в встъпителното ми изказване, нито филолозите, нито професорите по езици е, са тези, които трябва да са преподаватели по превод. Е, това е въпрос, е, който ме изумява от една страна и ме натъжава. Ректорите ни би трябвало да, да искат, например, някой, който не е лекар, да преподават медицина. Няма и да им хрумни да позволят на някой, който не е адвокат, да преподава право. Затова аз не разбирам защо считат, че един много добър филолог може да преподава превод. Хинц са много ясни в своята декларация а Европейският парламент има още по-строга позиция. Ние не си сътрудничим с школи, освен с онези, които не само наемат само преводачи за преподаватели, а то а, акредитирани преподаватели, преводачи в поне една международна организация. Има малко, които имат докторски степени, но на едната на пръстите на една ръка се броят у нези, които имат и преводаческа практика, и доктората. не би трябвало да се и изисква от онези, а, които работят като преподаватели в университета, да се откажат от това да упражняват преводаческата професия, защото вече стават държавни служители. Как иначе те ще знаят какви са а, новите методи? Защо един преводач трябва да бъде отделен от ежедневната си работа и да упражнява нещо, което се е използвало в миналия век. Ето защо аз съм поканила, ние сме поканили тук ръководителите на университетите, за да им кажем, че вреди много на ремномето на университета, ако се упражнява подобна практика. Изключително важно е някой, който преподава устен превод, да бъде самия той преводач и да продължи да практикува като преводач. Um, Във връзка с казаното от Олга, вие казахте, че сте съгласен, че истината е, е, че превода трябва да се преподава от практикуващи преводачи. Много хора смятат така. Въпросът е обаче как точно е, се дефинира понятието преводач. Е, има една много строга дефиниция, предоставена от Европейския парламент, която е спорна, разбира се. На практика всеки може да каже, че практикуваш преводач, ако от време на време по малко нещо попревежда. И на много места по света се вижда това. Хора, които преподават езици, е, също се занимават и с устен превод. Е, така че мисля, че условието не е просто да бъдат практикуващи преводачи, а да бъдат добри преводачи, за да могат действително да учат студентите на верните умения. В никакъв случай не бих е, искал да отида твърде реч и да заявя, че те трябва да са кредитирани към някаква организация, защото в крайна сметка не навсякъде има организации на преводачите. Но, мисля, че може да се настои всички те да са членове поне на АИК, Асоциацията на преводачите на свободна практика. И така, и вие като преподаватели, и ние като работодатели, а, аз на практика а, съм и преподавател, така че а, представлявам и двете позиции, имаме голям интерес към а, поддържането на езиковото многообразие, защото а, иначе ще се загуби доверието в преводача. А, много важно е преводачите да са добри, за да се запази доверието в професията. И така, ако имаме хора, които не са добри преводачи, само защото живеят по-близо или просто взимат по-малко пари, а, а, подронваме имиджа на професията. Ако се дават дипломи на а, студенти, които не са постигнали а, поне основните умения на преводача, честно казано, режем на клона, на който седим. Благодаря. Barbara, and this will be the final question, I'm told. It, is not a question, it's just... Барбара и доколкото разбирам, това ще е последният въпрос. Не, няма да задам въпрос, ще направя коментар. И MCI, Европейската магистърска програма по конферентен превод, изготви стандарти за всички програми по конферентен превод за качеството на обучението там. Консорциумът на Европейската магистърска програма по конферентен превод е структура, към която могат да се присъединят всички университети, ако желаят, но трябва да отговарят на определени стандарти за качество, които вече са изготвени. Благодаря ви и нека аплодираме нашите преводачи. And let's proceed for our cocktails. И сега ще продължим с коктейла. Организационна информация. Моля само за още една секунда търпение. Благодаря на всички участвали в подиумното разискване. Сега предстоят коктейл и вечеря, които ще бъдат на по-долен етаж. Нашите приятели, които ни помагат, ще ви придружават за онези, които няма да присъстват на коктейла и вечерята. Утре продължаваме в 9.30, но точно в 9.30. Няма да има академичен толеранс. На входа, където се прави проверка на сигурност, обикновено има опашки, така че моля ви да дойдете тук в сградата още в 9 часа. Не бива да си забравяте и баджовете. Надявам се, че и преводачите утре ще дойдат отново. Ще изслушам един много интересен доклад за това, че в бъдеще вече и машините ще могат да превеждат. Как можах това да го спърх?